Bene. И така. Добро утро. Добре е, дошли в нашата комисия. Е, добре дошли, казвам, на всички е, тези, които искат да изслушат е, това изслушване. Благодаря също така на всички учени, дошли от различни европейски държави от САЩ. Те са или от промишлените, или от университетските среди. Казвам добре дошли на служителите на Европейската комисия, представителите на съвета, на всички институции, които ще се включат в дискусията за Хоризонт 2020. Също така на представителя на датското председателство господин Петърсен, който ще се включи малко по-късно. Приветствам с добре дошли многобройните представители на изследователски институции, е, на университетите. Също така е, горещо приветствам и представителите на пресата. Е, факта, че толкова много гости имаме днес тук. Не е случайно и не ни изненадва. Програмата Хоризонт 2020 е изключително важна програма, особено що се отнася до финансовия ресурс. 80 милиарда евро за периода 2014-2020 година. Тази програма е, ще се превърне в най-голямата е, програма в света в сферата на изследователската дейност. Средствата, които се инвестират е, тук, се инвестират в най-важния европейски ресурс. Всички колеги от ИТРЕ, всъщност целият парламент са наясно, че нашите талантливи учени са най-важният ресурс на Европа. Ние знаем, че има силна конкуренция на международно равнище, за да бъдат привлечени тези мозъци. Преди три седмици участвах в отбелязването на петата годишнина на Европейския съвет за научни изследвания. Бях много впечатлена от участниците в него. Този съвет е, свърши отлична работа по седмата рамкова програма. Беше направена междуна оценка. Бяха отбелязани някои слабости, като бюрокрацията. Ние трябва да постигнем отлични резултати във всички сфери на научните изследвания и иновациите, да се справим с големите предизвикателства на бъдещето. Промишлените технологии са изключително важни за конкурентоспособността ни. Ние трябва да имаме успех по цялата вирига на иновациите. Ето защо ние трябва да разгледаме днес всички тези теми. Ще говорим за рамковата програма, ще говорим за Хоризонт 2020, както и за правилата за участие в тези програми. Ще говорим за Европейския Институт за инновации и технология за програмата Евратум. Така че имаме доста работа. Но преди да преминем по същество, нека да ви кажа какъв е парламентарния процес. Основните части от пакета Хоризонт 2020 са част от съвместното вземане на решения. Парламента и съвета ще договорят програмата и е, ще бъде взето окончателното решение в последствие. Европейския парламент е, се подготвя внимателно за тези важни разговори. Ние изготвихме доклад от колегата професор Карвайо за упростяване на процедурите за финансиране, доклада на ОДИ за междинната оценка на седмата рамкова програма, както и доклада на госпожа Матия за зелена книга за новата програма, която сега се нарича Хоризонт 2020. Днес ние ще обсъдим Хоризонт 2020 на базата на проекта от комисията и планът ни е да приключим вътрешния ни дебат в рамките на ИТРЕ през есента. След това ще започнем преговори с съвета и се надяваме те да бъдат приключени до средата на 2013 своевременно за стартирането на новата програма от началото на 2014. До сега парламентът винаги е бил в черните редици, що се отнася до сферата на научните изследвания. И Трем миналата година заяви, че отвояването на бюджета за научни инвестиции ще доведе до устойчив растеж. Вие сте приятели не е необходимо да убеждавате парламента колко важни са научните изследвания и иновациите за бъдещето. Ние знаем всичко това. Ние искаме просто вашият принос, за да можем да надбележим верните приоритети, нужната рамка. Ние искаме Хоризонт 2020 да бъде успешна програма за Европа. Ние искаме да отворим вратата към бъдещето на Европа и днешното изслушване е важна стъпка в постигането на тази цел. Нека сега да се спре на няколко организационни въпроси. Днешното изслушване е много интересно. Ние сме наели голяма стая, зала. Надяваме се да можем да съберем всички, които проявяват е, интерес, но имаме също и допълнителна зала АСП 1Е2, където може да се слушат разискванията. Освен това, може да се следи е, и по интернет, е, както и да се получи информация на вебсайта на нашата комисия ИТРЕ. Тъй като ни предстои много работа, ще бъда много строга относно времето за изказване. Моля ораторите да се придържат към изказване между 10 и 15 минути максимум, а депутатите да бъдат много внимателни и да се придържат към времето, което ще им бъде отделено. Ще имаме около 20-25 минути за разисквания след всеки панел за да получим коментари и въпроси, след което ще дадем възможност отново на ораторите да отговорят на тези въпроси. И така очакваме вашето участие. Благодаря ви за присъствието. Сега искам да дам думата на участниците в първата част на тези разисквания. Госпожа Тереза Мадурел ще говори по този въпрос. Благодаря, госпожо председател. След тези уводни думи по рамковата програма Хоризонт 2020 година ще ви представя на кратко панел 1 защото знам, че имаме днес много работа. В рамките на този панел ще разгледаме първия приоритет на Хоризонт 2020. Водещата роля на научната сфера. Как да засилим този челен опит, така че Европейския съюз да бъде по-конкурентно способен. Това е много важен аспект в нашите е, дискусии. Това е понятие, което е равнопоставено според нас с качеството. Други обаче смятат, че тази водеща роля, този челен опит е една от основните цели на изследователите, на учените в нашите университети и научни институти. Защото се предполага, че за да имаме тази лидерска водеща роля, а, трябва а, да привлечем повече инвестиции. И а, ние, законодателите, трябва да прецизираме а, това понятие, така че да може то да бъде измерено. А, Радвам се на присъстващите тук експерти и се възползвам от това, за да ви задам въпроса как да бъде измерен, по какви критерии, дали да остане на ниво фундаментални изследвания или да обхваща и други сфери, е, други аспекти, економически аспекти, например като конкурентоспособността. Защото можем да говорим е, за качество е, на познанията, но предаването, предоставянето на тези знания на обществото е много важен елемент. И втория въпрос, който ще разгледаме с вас е как а, тази водеща роля, това високо качество да а, разшири своя обхват. Защото има много различия между държавите членки. И ако това продължи, може да доведе до срив, до пропукване в бюджета. Трябва а, да а, разширим включването на по-голяма част от а, държавите членки в този процес. И бихме искали да подчертаем тук въпросите, свързани с управлението на тези аспекти. Третия въпрос е свързан с човешки ресурс. И а, тук няма да говорим само за а, проектите Мария Кюри, а, да видим как можем да привлечем най-талантливите младежи и жени, а, най-добрите, водещите учени, как да подобрим условията на труд за тях, какви мерки да се предприемат, за да постигнем крайната цел – единен европейски пазар за изследователите. Това е изключително важно, защото знаете много добре това. Комисията подчерта, че ако искаме до 2020 година да стигнем до 3% от БВП, ни трябват а, милиони нови изследователи. Изключително важно е също така да разполагаме с а, добра изследователска инфраструктура. Именно за това ще разгледаме този стълб на програмата, който е от голяма полза, има голяма придадена стойност. Но нещо още по-важно, този стълб в сегашната ситуация, економическа и социална, трябва да ни позволи да изградим една Европа, е, която трябва да създаде е, качествени работни места, да бъде конкурентоспособна в глобалния свят. Това не е лесно, но съм убедена, че е, след изказванията, които ще чуем след малко, ще се откронят откроят забележителни идеи, за да осъществим тази цел. Благодаря ви. Много ви благодаря за изказването. Започваме с изказвания от нашите гости. Първи ще се изкаже господин Хосе Мариано Гаго, който е бил министър в Португалия по науката, технологията и висшето образование. Имате думата. Сеньора президент, бон е, Благодаря ви, ще говоря на английски, но в началото ще кажа някои думи на португалски. Госпожо председател, добър ден. Много ви благодаря, че ме поканихте. Искам да поздравя всички и да ви благодаря за това, че ме поканихте на този дебат. По-специално искам да благодаря на хората, които са съставили тази програма. Аз бях част от тази програма. За мен е чест, както съм участвал и в повечето разработвания на програми за научно-изследователска дейност. И това е едно от най-добрите първоначални а, предложения, които са подавани до момента от страна на Европейската комисия, според мен. И бих искал да спомена отново Европейската комисия, като благодаря на екипа, който работи там, водещите фигури за огромната работа, която явно са положили, за да излезат с това предложение. И така, казвайки всичко това, ако нямате нищо против, ще говоря на английски, защото слайдовете ми са на английски. Трябва да насърчаваме развитието на оптиката, И за това съм подготвил и слайдове. Доколкото разбирам, всички имате копия от тези слайдове, от презентациите. Първото, което искам да кажа е следното. Това е едно отлично начало. Трябва да бъде внимателно прегледано. Това е, говори и за правилата, както и за някои други радикални подобрения. Бих искал на първо място да ви покажа първото четене, извинете, първия прочит на това предложение и след това различни възможности, които биха могли да се използват за научно-изследователски политики през едните няколко години. Тази е, програма е насочена точно към тях. I understand it's, a, uh, it's an enormous effort for you to try to, to, to, to look at... Предполагам, че е много трудно да прочетете изобщо какво пише на тези слайдове. Will be, will be available. Но така ли, че имате хартияни копия? Just, uh, uh, without losing much time to see, to, to set... Без да губим много време, искам да опиша каква е обстановката. До 2020 година е тази програма. Нещата ще се променят значително през едните години. През последното десетилетие броят на учащите се се е променил с 50 милиона посока увеличение. Тоест, плюс 50 милиона към онези 100 милиона, които съществуваха преди 10 години. Броя на изследователите също расте със същите темпове. Инвестициите също. Така че само периода 2002-2007, а това са последните цифри, с които разполагаме на световно ниво, броят на учените се е увеличил с 25%. Научно-изследователски кадри имам предвид. От... Сега са 7 милиона. Бяха по-малко. Ако погледнем публикациите, увеличаването на броя на публикациите от 1 милион на милион и половина се е покачил. Моето заключение показва, че се променя светът на познанията, но той върви в положителна посока – много повече хора се занимават с научно-изследователска работа, инвестиции, частни, публични. И следващото десетилетие можем да очакваме значителен принос на нови познания, нови приложения. Така че, в отговор на всичко това, трябва да видим какво трябва да се направи в Европа. Научните изследвания са изключително важни за подновяването на економиките и ценностите на ЕС. Економически и политически ландшафт трябва да бъде взет предвид. Трябва да откликнем на тези бързи темпове на промяна в научно-изследователската област. Трябва да имаме по-голяма конкурентоспособност, новаторство, да привличаме все повече таланти в научно-изследователската област, независимо дали вътре или извън Съюза. И също така да работим в един период на много сериозни бюджетни ограничения в цялата еврозона, пък и в целия съюз. Но има нещо, което трябва много внимателно да бъде анализирано тук. В Хоризонт 2020 година се говори за трансгранично сътрудничество, но като че ли то не е така важно, каквото бе преди. Не е ясно как научно-изследователския капацитет в държавите членки ще работи заедно. Економическите перспективи като че ли изобщо не присъстват в това предложение. Няма ясни приоритети, които да са поставени върху научно-изследователската дейност с цел развитие. И трябва да кажем на политиците, трябва да се даде приоритет на научно-изследователската дейност. Европейският социален модел като че ли не е достатъчно признат като една възможност има известно отваряне в тази посока, в тази рамкова програма. So, practical... Сега практично да погледна. Нека да видим как на практика може да се подобри хоризонт 20-та година. Точно с това се занимаваме, като че ли сега. Ще коментирам няколко примера. Само примери. Съвсем набързо. И след това още по-подробно по някои. Научните, извинете, социалните науки, хуманитарните науки, те намаляват тази рамкова програма. Има консенсус в Европа и сред политиците, че това трябва да се промени. Споменават се социалните науки и хуманитарните науки, но това е съвсем повърхностно. И къде? Те са навсякъде. И трябва ли тогава да не бъдат подчертани? Не, хуманитарните науки и социалните науки. Важни са през следващото десетилетие, за да промя... поради промяната на ценностите и състава на структурата на обществото в Европа и това трябва да бъде разбрано. След това наука и общество. И това е сведено до минимум, а то е много важно за укрепване на социалната и политическа възможност за развитие – трябва да положим усилия. Тази сфера Европа е положила скромни усилия. Трябва да се популяризира науката, разбирането в обществото за науката и така нататък. Сега преминавам към научните изследвания. Има един въпрос, който не е разрешен и той е свързан с научните изследвания. Uh, uh, Европейския съвет по науката наистина отбеляза напредък в рамковата програма от а, самото начало, когато бе стартирана тази идея по време на седмата рамкова програма. Как а, да насърчаваме отлични такива във всички държави членки? В много малките, например, или пък в региони, които се развиват. Идеи като награди за отлична работа във всички държави членки трябва да бъдат разработени. Това може да се получи с минимална бюджетна подкрепа, но пък ще има огромно въздействие в всички държави членки. Много други неща могат да се кажат. съвместни научни изследвания в напредничеви напредничави научни изследвания. Дали ще бъде в сътрудничество или не, това не се подкрепя достатъчно. В рамковата програма нямаше инструмент до момента за съвместни а, изследвания в а, такъв тип а, новаторски проекти. Не съществуваше. Такива общи изследвания бяха разработени. Имаше една програма ФАТ, много важно развитие в тази а, сфера от ИКТ към другите, но говоря в случай само за технологии. Това може да стане по два начина. Или да се разшири разбирането за новите технологии, а, да наречем нова наука и технологии този процес, а не само технологии, и да насърчаваме сътрудничеството и отличните практики. Съжалявам, че говоря толкова бързо, но не ми стига времето. Още нещо, въпросът за съвместните научни изследвания като възможност за академични изследвания и обучение – и в университети и извън тях. Стипендиите Мария Кюри са много важни. Тази програма за тези стипендии като че ли не се развива. Тя не взема предвид огромните промени, които са настъпили на световно ниво. И в Европа и извън нея. Огромна част от рамковата програма всъщност дава възможност за допълнително обучение на отлични студенти. Можем да привлечем студенти от организации или държави, които не се занимават с, да речем, изследвания в сферата на промишлеността. И така, използвайки тези съвместни научни дейности и финансиране от европейски фондове, ще доведе до развитие на съвместни докторски програми и това ще даде много възможности. Преминавам нататък. Нещо по-теоретично. но се чувствам длъжен, защото от самото начало участвах и не зная дали колегата, който занимаваше с мен с тази тема е в залата, но Европейската научно-изследователска зона трябва да бъде прията от всички. Отдавна говорим за това, но то като че ли сега загуби и силата си и трябва да бъде преразгледано. Тази зона не изразява вътрешния пазар в научно-изследователската област. Не е това. Защото мобилността на научно-изследователските кадри всъщност подготвиха и раждането на идеята за единния пазар. Така че самата идея за ера, тази зона за научни изследвания, като че ли вече не е същата. Говори се за абсурдни неща, като това, че трябва да се постигне тази зона. Ма тя не е нещо, което може да бъде постигано тази зона е системата от всички организации, от всички партньори, от всички действащи лица. Така че тази, тази статична идея за зоната трябва да бъде променена и да се нарече с някаква друга дума действия, амбиция. Има много думи, които на латиница започват с А, а за да променим това заглавие, в което съществува думата area на action или ambition. Продължавам нататък. Следващия ми пример са е, стволовите клетки. Някой не обича тази тема, защото смятат, че е малко дяволска, мирише на сяра, но за мен е много важно да разгледаме, например, 16-ти член. Ето ви копия на този член, където в червено съм подчертал колко важни са стволовите клетки. Те са важни или не са важни? но ако са важни, трябва да ги изследваме и в Европа, и в целия, Евро... и в целия свят, или в Обединеното кралство само. Това е ваш избор като политици. The other opportunity, there are two opportunities that have not been има две възможности, които не са да разгледани. Едното е пространството или космоса. Една минута, господин председателю, искам, ако ми позволите. Зная, че един от колегите все още е в Саудитска Арабия, така че може да си разпределим неговото време по три минути на всеки. One is, one is uh, space, space is... Космоса. Космос е изключително важен за економическото възстановяване на световно ниво и най-вече в Европа. Продължението Хоризонт 2020 година не говори за координация на ролите с Европейската космическа агенция. Другото е здравеопазването. Здравеопазването се насърчава от биомедицинската общност. Говори се за Европейски съвет за изследвания в сферата на здравеопазването. Аз искам да подкрепя тяхната идея не можем да правим биомедицински изследвания само на проектно начало. Дългосрочни начинания са необходими, дългосрочни програми. Те са изключително важни за бъдещето, не само за здравеопазването на гражданите, но и за економиката в Европа. Има огромна политическа възможност тук. И накрая мира. Свършвам с мира. Говоря за едно място, където работят а, заедно а, и израелци, и палестинци. Много ми се иска да си сътрудничим с наука за мир. Благодаря. Your kindness. Благодаря ви, господин професор, за отличното, за това как започнахме деня. Много хубаво. А, както знаете, когато някой вземе повече време, след това взимаме от друг. Не е вярно, че нямаме един човек, защото дойде на негово място друг. Така че много ви моля да спазвате времето. По тези три минути които вие говорихте повече, след това някой друг трябва да говори по-малко. Е, не, че аз съм лоша, искам да ви взимам времето. Не, напротив, просто се опитвам да имам правила, които да следваме. Отново благодаря на професор Гаго и сега давам думата на господин Декетелер, генерален секретар на Лигата за университети за научни изследвания. Thank you, Madam Chair, ladies and благодаря, госпожо председател, дами и господа. Добро утро. Искам да благодаря най-напред на Европейския парламент и на комисията ИТРИ, че е покани представител на Лигата на европейските научно-изследователски университети, за да обсъдим програмата Хоризонт 2020. Членовете на ИТРИ вече знаят кои са включени в Лигата Леру. Ние ежедневно защитаваме интересите на научните изследвания в Европа. Ще се опитам да се придържам към отреденото ми време. Ще се спра на 10 основни елемента. Нямам презентация на PowerPoint, така че няма да ви прожектирам слайдове. Ще трябва да разчитате на слуха си. В рамките на тези 15 минути Искам да разгледаме предложенията, така както са представени от комисията. В коментарите съм включил и връзка с работния документ, изготвен от двама евродепутати за създаването на Хоризонт 2020 от докладчик Мадорел и работния документ за правилата за участие и разпространение на докладчика Ерле. Аз ще се опитам да се позова по време на моето изложение на тези, две, тези два документа. Ще разделя изказването ми на две части. Първо искам да подчертая пет неща, върху които бих искал да ви приканя а, като депутати да не променяте предложението на комисията. И във втората част ще се опитам да представя пет елемента, които бих искал да разгледате по-подробно, ако искате да се стигне до по-добра, по-нюансирана формулировка от тази, която е предложена в момента. Нека да започна с първите пет елемента, по които ви моля да не внасяте изменения. Първо, ние сме доволни от факта, че отличните научни постижения се счита за първостепен критерий при отпускането на финансиране в по Хоризонт 2020. Не трябва да се допуска никакво отклонение от този принцип. Искам да се върна към казаното от докладчика Мадурел. Тя спомена, че очевидно не всички държави в Европа имат еднакъв успех с тези от Западна Европа при участието на седмата рамкова програма. Леро предлага сътрудничество що се отнася до тези мостови дейности, които се предлагат в документите на комисията в сферата на научно-изследователската политика, както и в сферата на структурната и регионална политика. Ние трябва да помогнем на тези страни, за да могат те да изградят научно-изследователския си капацитет. Това трябва да стане и чрез структурните фондове, а не непременно чрез Хоризонт 2020. Нещо друго, което ни удовлетворява и което искаме да остане е 100% връщането на преките разходи и 20% възстановяване на косвените разходи. Това като, за нас като университети ще ни даде на разположение повече средства но трябва да оставим този подход на 100% и 20%, тъй като цялото управление на научно-изследователските проекти ще се опрости, ще бъде в по-голяма степен в съответствие с националните правила за финансиране и ще позволи на университетите да привличат персонал, който да работи по проекти, изключително по програмата Хоризонт 2020. Въпреки това искам да подчертая, че Правилото 120 е минимума. Всичко, което е под това, ще застраши дейността на научно-изследователските университети в Европа и участието им в Хоризонт 2020. Устойчивостта на научните изследвания за нас е особено важна. За това не трябва да се допуска финансиране, което да затрудни устойчивостта на научните изследвания в университетите. Има 20% като минимум възвръщане на косвените разходи. Приветствам факта, че ДДС също ще се счита за допустим разход в бъдеще. За много от европейските университети това представляваше проблем, защото нямаше връщане на ДДС и това е много важно предложение, което се прави в документа. И най-сетне искам а, да се гарантира, а, че няма да има объркване в бъдеще, що се отнася до проектите, които ще се финансират само на 70%. Това са пазарни проекти, Призоваваме парламента да направи така, че да се намери по-ясна формулировка за това какво е иновация, кои проекти в сферата на иновациите ще бъдат възстановявани по тях разходите на 70%. На следващо място, положителният списък се включва, се включва и въпроса за научно-изследователската инфраструктура в Европа, която трябва да се развие, за да се запази конкурентоспособността на Европа. Това се разбира от само себе си, но трябва да сме разумни. Европейските научно-изследователски инфраструктури обаче не трябва да се превръщат основните разходи в бюджета в научно-изследователската политика на Европейския съюз. Затова трябва да има контрол страна на правителствата, да има преглед. От самото начало трябва да се открои идеята, че тези инфраструктури в много случаи ще бъдат само времени, така че никоя инфраструктура да не а, разглежда себе си като доживотна. Друга тема, която искам да включа в положителния списък а, е бюджета на Европейския съвет за научни изследвания. Леро винаги е бил в подкрепа на този съвет. Повече от 20% от тези, които получават средства от тях, за това за университети, затова ни считаме, че те са толкова важни. Малко сме изненадани обаче от общия ентусиазъм за бюджета за Европейския научно-изследователски съвет. Може би трябва да се увеличи бюджета на ERC, защото ако погледнете цифрите сега, е, се предвижда съкръщаване на бюджета. Когато приключи рамкова програма 7 и започне програма Хоризонт 2020 1,8 милиарда евро. В 2014 обаче бюджета ще бъде едва 1,6 милиарда. Така че това не е нещо добро, със сигурност. Считаме също, че като имам предвид успеваемостта, при кандидатстването за финансиране от ERC е 30%. Увеличаването на бюджета ще може да доведе до увеличаване на успеваемостта в това отношение. На пето място Искам да поставя в положителния списък няколко мерки, които целят упростяването. Радваме се на формулираното в проекто текста за правилата на участие, оптимизирането на общите правила за всички части на програмата, за всички участници в програмата. Няма изискване за за попълването на графици, тези, които работят по проекти, финансирани цел от Европейския съюз, правила също за аудитирането, четоводните практики и някои други. Искам да кажа, че и докладчиците Модорел и Ерлер подчертават това, особено господин Ерлер, който съвсем правилно подчертава, че трябва да има добър баланс между упростяването, гъвкавостта, надежността и отчетността. Това са все важни въпроси. Позволете ми сега да мина към втория списък от пет точки. Пет точки, в които искаме да се преосмислят нещата или не да се намери по-добра формулировка на сегашния текст. На първо място бюджета за действия по програмата Мари Кюри за умения, обучение, развитие, кариерно развитие. Бюджетът, който е заделил за тези е, действия, е недостатъчен. Ако погледнем е, данните, виждаме, че бюджетът ще спадне от близо 1 милиард през 2013 на 0,7 милиарда през 2014 и ще достигне нивата едва през 2019. Ние много сме изненадани от този спад в финансирането. Знаете, че програмата Мари Кюри беше една от най-ефикасните програми до сега и насърчаваше отличните постижения на научните ни изследователи по много съществен начин. Надявам се, че трябва да се преосмисли този въпрос. Освен това, в текстовете, които се предлагат, трябва да се направи ясна връзка с всичко, което разглеждаме в момента за прилагането, меморандума за прилагането, ние ги разглеждаме с комисаря по отношение на Европейското научно-изследователско пространство. Ясно е, че предложението на комисията в миналото за хартата и за кодекста, за логото, за стратегия в сферата на човешките ресурси в Европа са нещо добро. Обучението също на лекарите, също принципите, свързани с равенството между половете. Това са все добри инициативи. Тук може да се направи връзката с тях, като се отиде отвъд Мари Кюри, да се посвещава пак повече на кариерното развитие, обучението. На следващо място искам да привлека вниманието и върху факта, че трябва да има повече гаранции за инициативи отдолу нагоре в втори и трети приоритет на програмата. Знаем, че вие се интересувате от въпроси, свързани с промените в обществото, но не всичко трябва да идва отгоре. Фундаменталните изследвания, изследванията в неразработени области трябва да бъдат също отчитани в други части на програмата. Беше подчертано от предишните оратори програмата ФЕД. E Това са бъдещите и нововъзникващи технологии. Бихме искали те да са свързани по-тясно с програмите, не само с първи приоритет. Бюджета на ФЕД e трябва да бъде разпределен във всички програми, а не да се ограничава само до първия приоритет. Бюджетът на ФЕД е твърде скромен, така както е представен към момента. На трето място искам да привлека вниманието ви, да ви помоля да го помислите а, с, още веднъж. Предишните оратори споменаха, че искаме по-ясни гаранции за научните изследвания в социалните науки и хуманитарните науки. Комисията беше, комисаря беше много ясна в подкрепата и за научни изследвания в социалните а, науки и хуманитарните науки в Хоризонт 2020. И надявам се, че ще може по-ясно да се подчертае това в текста. На следващо място искаме да мобилизираме нашите университети, които членуват в ЛЕРО, които а, се оплакват от състоянието на а, социалните и хуманитарни науки. Те трябва да бъдат отворени също към инженерните, медицинските науки, да започнат да работят на мултидисциплинарно. Комисията, заедно с парламента и съвета, се надяваме да подчертая в по-голяма степен този елемент. Ние на четвърто място в списъка на въпроси, които искам да огледате отново, се отнася до възстановяването на разходите на базата на определенето на економическите разходи. Ние бяхме разочаровани, че въпроса за фул костинг е отка... отпаднал от програмата. Надявам се, че това няма да доведе до проблеми. Трябва да се правят възстановяване на разходи, свързани с научните изследвания, но за нас е важно и вътрешното управление на институтите, на университетите. Искаме да знаем какво струва всичко това. И въпреки, че може да не се включи в програма за възстановяване на разходите, трябва да се стимулира като економически принцип за вътрешното управление на университетите. И на последно място в този списък са набор от членове, които се отнасят до правата на интелектуална собственост. Що се отнася до тези членове, ние сме малко обезпокоени, че се създава дисбаланс между университетите и промишлеността. Например, членовете, които се отнасят до определението на справедливи, разумни условия, засиления акцент върху комер... комерциализирането на резултатите, също достъпа до допълнителна бекграунд информация и прочие. Има явен дисбаланс между позицията на университетите и на промишлеността. Затова предлагам да потърсим по-нюансирано, по-добро формулиране на тези а, членове, за да стане ясно, че университетите и индустрията са равнопоставени партньори при тяхното сътрудничество. Така че аз изложих два списъка. Пет положителни и пет въпроса, които изискват допълнително внимание. Благодаря за вниманието. И аз искам да ви благодаря и сега давам думата на един колега, който ще замести отсъстващия колега. Колегата от Испанския национален научен съвет не може да бъде с нас, Лора Тамайо. И сега Хосхе, Хорхе Веласко е тук, който е директор на същия съвет в офиса тук в Брюксел. Така че, господин Веласко, имате думата. Eh, buenos días, gracias. Добър ден. Благодаря, госпожо председател. На първо място трябва да извиня нашия председател, който не можа да се отзове на поканата днес. И както моят приятел Жозе Мариано Гаго казва, Е, самолетът му не е, можа да излети е, поради пясъчна буря в Саудитска Арабия. Но аз съм тук с голямо удоволствие. С Жозе преди няколко години заедно работихме и днес отстояваме позициите на европейската наука. Надявам се, че а, оратора, който каза, че няма кой да се изкаже от името на колегата, моля да ми извини, защото аз сега ще имам възможност да споделя нашите идеи пред вас, нашите идеи свързани с бъдещето на програмата Хоризонт 2020 година, така че да постигнем отлични, да стигам до отлични постижения. Бих искал да направя пред вас едно изложение. Всъщност аз ще прочета текста на изказването на Емилио Лора Тамайо. Ще ви представя основната институция за изследователска дейност в Испания, така че е, да се е, предадат е, тези знания. 15 000 са учените, които работят в този институт и в университетите. Само 6% работят в сферата на научно-изследователската дейност, но те всъщност са автори на 25% от патентите в публичната сфера. Управляват се много важни инфраструктури, мрежата на специализирани библиотеки и няколко смесени центрове за изследователска дейност. Те работят също така с университетите в Испания или в чужбина. Нашата дейност е съсредоточена върху 8 сфери и имаме участие в много проекти. Нашият съвет участва в рамковата програма, шестата, шестата рамкова програма на Европейския съюз е, където успеваемостта е около 30% на представените проекти. Е, що се отнася до седмата рамкова програма, 400 финансирани проекта имаме. И е, наистина има за какво да проявяваме оптимизъм, що се отнася до получените резултати. Разбира се, че е, трябва резултатите да бъдат по-добри спрямо шестата рамкова програма. Нашият съвет е, си сътрудничи с европейските институции при изготвянето на проектите е, чрез е, дейности на сътрудничество с Европейския съюз в Що се отнася до следващата рамкова програма, това сътрудничество ще продължи. И е, благодарение на тази дейност ние ще продължим е, да допринасяме нашия принос за осъществяване на целите на стратегията Европа 2020 година и програмата Хоризонт 2020 година, която се обсъжда днес, играе централна роля. Европейската комисия обнародва едно предложение, свързано с следващата а, рамкова програма Хоризонт 2020 година. Това е важна крачка напред при предаването на знанията, предоставянето им на цялото общество. Иновацията играе съществена роля и тук забелязваме значителна промяна спрямо предходните рамкови програми. Разбира се, на първо място се подчертава значението на качеството, на отличните постижения, но и на качеството на фундаменталната наука. Трябва да се осигури по-лесен достъп до програмата и за изследователите, за учените, така и за а, фирмите. Ще трябва обстойно да се обсъдят приоритетите и оптималните а, средства а, за а, прилагане на програмите. Що се отнася до предложената система на финансиране, предложената от комисията, ние а, сме съгласни с а, това, че системата за възстановяване на разходите трябва да бъде опростена. Комисията предлага обаче единен модел за финансиране на косвените разходи, може би това няма да нанесе вреда на повечето от участниците, но ще засегне институциите, които а, след а, финансовото и счетоводно консолидиране през последните години по искане на комисията, всъщност ще се сблъскат с намаляване на европейските средства. А ние, ако искаме да постигаме отлични резултати, е, не можем да съкръщаваме този бюджет. Е, разбира се, е, че тук в тази дискусия ще се включат и други участници. Темата на Първия панел е изключително важна, защото трябва да постигнем отлични постижения в световен мащаб. И трябва да се насърчава тази сфера на дейност от изследователските институти, тук подкреп оказва и програмата Мария Кюри. Ние можем само да приветстваме засилването на тези мерки, които позволиха на цяло поколение млади е, учени да осъществят мечтата си и да осъществяват една наистина водеща е, дейност. Благодарение на тези е, проекти се осъществи това развитие на младите учени – но не винаги бенефициентите са възнаградени в други а, сфери или от други мерки. Ние сме убедени, че фундаменталната наука трябва да бъде насърчавана и в рамките на Хоризонт 2020 година. А, учените трябва да работят а, в а, различни институти да запазят своята независимост. Вярно е, че има сериозна конкуренция в сферата на отличните постижения, но ние трябва да запазим, да гарантираме бъдещето на идните поколения. Смятаме, че предоставения бюджет 80 милиона 6 милиарда за програмата Мария Кюри. Наистина тази програма даде възможност да се развиват много млади учени. Това е една изключително важна дейност, която разкрива възможности за много млади учени. Проектите са финансирани от е, Европейския съвет за научни изследвания. И нашите предложения трябва да бъдат по-амбициозни, за да е, се подкрепи и засили това развитие на младите учени, тяхната дейност. Ако бюджета за е, програмата Мария Кюри и бележи само слабо увеличение с оглед на финансовите затруднения на националните научни центрове, ще се създаде възможност за ограничаване на развитието на научната кариера на най-добрите ни млади учени. Смятаме, че програмата за мобилност също може да отдели внимание на тази сфера. Например, да се гарантира социално осигуряване на тези млади учени, Що се отнася до е, технологиите на бъдещето, можем е, да е, подчертаем, че значението на тези три стълба е изключително важно и в сегашната рамкова програма с отлично съотношение резултати и инвестирани средства. Подходът този подход е, няма да позволи е, едно интердисциплинарно партньорство, което според нас трябва да бъде насърчавано и финансирано в рамките на Европейското е, дружество за научни изследвания с водещи инициативи. Това ще развива иновационната дейност. По отношение на тия стълб, инфраструктурата, изследователска дейност в Европа, според мен създаването на нови научни инфраструктури ще изиграе съществена роля и идеята на комисията да се включат и националните центрове има огромно значение. Според нас тук трябва да се отчитат два аспекта координация с кохезионните фондове и устойчивост на вече е, определените инфраструктури. Особено в сферата на етиката, това ще има изключително значение. В заключение няколко лични а, а, гледни точки. Политическата и културна реалност, наречена Европа, още а, по времето а, в миналото се разви след античния период в Ренесанса и сега достигна до съвременната наука. Това е плод на човешкия гений, почиващ на ценности, които обаче в резултат на сегашната криза се девалвираха. И трябва да призная, че това, което ме притеснява, е, че в политиката, европейската политика в сфера на научно-изследователската дейност се появяват критерии и цели, които често противоречат на идеологията на сегашната, на днешната наука. Имам предвид по-специално на акцента, който се поставя върху иновационната политика и незабавното реализиране на резултатите от изследователската дейност. Науката се финансира и от данакоплаците и за това трябва да бъдем взискателни, що се отнася до освояването на тези средства. Но в това ново предложение, което се прави, мисля, че се отива твърде далеч е, в тази насока. И по този начин можем да останем и без иновации, и без отлични постижения. И като председател на Испанския съвет за научни изследвания, бих искал резултатите е, от нашите, нашата научна изследователска дейност да достигнат до обществото. И за това искам да изложа пред представителите на обществото тези идея, така че да е, успее програмата Хоризонт 2020 година, като се справи с сериозните предизвикателства, пред които е изправено днешното европейско общество. Е, невъзможно е при е, важни, сериозни решения да се харесаш на всички, но се надявам, че институциите ще постигнат баланс и ще можем да удовлетворим всички. Благодаря за вашето внимание. E Благодаря ви. Сега доктор, професор доктор Петър Грус, е, председател на Макс Планк. Thank you, Madam Chair. Благодаря, дами и господа. За мен е удоволствие, че съм тук, за да мога да споделя нашето становище по Хоризонт 2020 година. Вече чухме три изказвания. Радвам се, че като слушах колегата Декел Телер, както и другите двама, Явно имаме едни и същи виждания. Организаторите явно са го очаквали и за това са ми дали друга задача. А тя е да отговоря на следните три въпроса. Защо имаме нужда от отлични базови изследвания в Европа? Как допринася Макс План към отличната наука? И каква е позицията на Макс Планк по а, отличието в науката в хоризонт 20 година. Какво носят базовите научни изследвания за всички европейци? В четири точки съм го изразил. Научни познания, образование, глобални проблеми. Тук ще се спра за малко защото в края на века на планетата ще живеят 10 милиарда души. Те ще имат нужда от ресурси. 6 пъти повече електрическа енергия. 80% от тях ще живеят градовете. 42% от тях ще бъдат над 65 годишна възраст. Затова е правилна насоката, която давате на учените да решат тези глобални проблеми. Ето това е задачата пред нас и ние мисля, че я изпълняваме. Нека ви покажа нещо по-конкретно. Това и от търговска гледна точка е важно. И от макроекономическа гледна точка също е важно. Робърт Солоу, носител на наградата Нобел, показва, че въвеждането на нови технологии води до 80% от БВП. Или дава до 80%, извинете. Тук отдолу съм дал един швейцарски економист, млад човек, който показва, че колкото по-технологично напреднала една страна, толкова повече се увеличават разходите за базови научни изследвания от високо ниво. Така че колкото по-напреднали сме, толкова повече трябва да се разходва за базови изследвания. Това не е никаква изненада, но ето вижте, един економист вече го и доказа. На следващия слайд ви показвам една графика, която показва финансирането на научно-изследователската дейност или НИТ на европейско ниво. Извинете, на световно ниво. Най-горе виждате най-много харчещите, ако мога така да се израза, и това е САЩ. Може да забележите обаче, че Китай има един а, увеличаващ се разход за нит. Тя вече е пред Европа, както и като брой публикации, между другото е вярно това, а отдолу виждате европейските държави. Германия води, но както виждате не е толкова стръмна кривата там и не отговаря на разходите на САЩ и Китай, които са най-големите ни конкуренти. Същото с у нас и за Япония. Така че трябва да спазваме тези 3% от БВП, записани в Лисабон. Знам, че не може да се постигне обаче, защото 2% трябва да бъдат от промишлеността, но този 1%, който идва от обществения бюджет, трябва да бъде заделен. И това е една предпоставка, ако искаме да насърчим НИТ в съответните страни. Какво е непрякото въздействие в макроекономиката? На такъв вид разходи. Това е едно изследване в САЩ, където са анализирани всички патенти последните 20 години. Ако погледнете патентите и вътре в тях, познанията, цитиранията, които са били генерирани, какви са източниците на тези познания на патентите. Погледнете цитатите. Ще видите, че 73% се финансират от публични организации. Това е финансирането пар екселанс в макроекономическа перспектива. То не може да бъде измерено, измервано само парични измерения. Тези, това финансиране отива всъщност за патенти. Без публични разходи тези патенти нямаше да бъдат получени. Нека да погледнем фармацевтичната индустрия. 80% от средствата идват от обществения бюджет, след това имате в химичната индустрия 75% и след това електрониката 49,2%. Какво е заключението? То е записано тук, отново в едно проучване на един економист. Този економист е анализирал документите, които са довели до издаването на тези патенти. Той казва, че правителствата, които се надяват а, научните изследвания, които финансират да доведат до новаторство, трябва да подчертават значимостта на отличното качество на НЕТ, защото тук говорим за наука. Имаме нужда от отлично качество не само в науката, но и в економиката. Следващата точка, по която ще говоря, е какъв е приносът на моята организация Макс Планк. Е, моята организация е малка в европейско измерение. Ние ръководим научно-изследователски институти. Средно големи, около 250 до 500 души работят в тях, средна големина – тук има обаче едно проучване на социолози и историци, които говорят за творчеството и питат, кои са най- пълните с идеи звена, които след това пък идеи водят до научни познания. И така, отличното качество изисква автономни гъвкави организации. Ще цитирам в близкото минало създаването на малки и новаторски центрове, като например университета Рокафелър и Макс Плант, ще бъдат и са много важни. Тези институти трябва да бъдат независими, автономни, но трябва да бъдат част от един по-широк контекст. Те не могат да бъдат сами по себе си, изолирани от всички останали. Не, трябва да бъдат част от всичко останало. Имаме около 80 института, които управляваме, около 22 000 човека работят за нас. Бюджета ни е 1,3 милиарда. Абсолютно независим бюджет. Ние решаваме как да разходваме този бюджет. Харесва ни този бюджет, защото набираме само изследователи с отлично качество. Ако не намерим такива, не се занимаваме с съответната област. Ако погледнем чужденците, вижте, че 30% от директорите си идват от държави извън Германия, като 10 като председател от 10 години 43%, 90% на доктор PhD ниво, виждате и останалите данни, които са на различни нива, както имаме и гост-лектори. Това се отразява, разбира се, и на резултатите. В природните науки резултатът може да бъде измерен посредством цитати – и ако погледнете цитатите, ще видите, че нашето дружество е на второ място след Харвард. И това не е свързано с размера, а с качеството. Така че виждате, че с такива съвсем малки звена ние работим много добре. Имаме институти, най-вече в Германия, но също така и из цяла Европа. Два в Италия, един в Холандия. По-настоящем изграждаме институти в Люксембург, и, и Флорида финансира наш институт в Джупитер. Заедно с Люксембург ще направим един институт по правни науки в Люксембург. Искам да подчертая нещо, защото то може би е важно за това как да насърчаваме отлично качество на наука в държави, които все още не са го постигнали. Ние сме разработили а, така наречените и центрове Макс Планк. Те ни дават възможност да даваме институционално финансиране заедно с партньори, от която и да е страна, за 5 години, което може да бъде удължавано и може да използваме всички програми научни училища, млади учени, научни групи в института. Има само една предпоставка. Държавата, в която правим това, трябва да плати 50% от разходите. Това е отличен модел, ако искате отлични качества на базата на институционално финансиране във всякакви държави от ЕС. Вече сме се съсредоточили върху някои. Имаме институт в Париж, например. С Сионс Политик, например, работим. Работим с University College в Лондон. В Испания също ще работим. Един институт Конвивенция. Съвместното съществуване на различни религии по време на средновековието евреи, християни, мусулмани. Това е изключително важно а, и в НИД. Така може да извлечем заключения за бъдеще. Тук ви показвам само сътрудничеството на нашите институти. Те тръгват отдолу нагоре, из цяла Европа. Дребен е шрифта, но наистина много добре си сътрудничим във всички европейски държави и в цял свят. Ако погледнете този слайд, последната колона, ще видите, че европейското финансиране е изключително важно за успеха на Max Planck Society, защото има увеличаване всяка, всеки път от четвърта рамкова, пета рамкова програма, сега близо 60 милиона годишно идват от седма рамкова програма. Това е изключително важно за дружеството Макс Планк. Вижте разпределението, от коя програмна част идват средствата. Подкрепям казаното от преждеговоравшите. Европейския научно-изследователен съвет е изключително важен в това отношение, ако погледнете и графиката. И това финансиране трябва да се увеличава, защото ако искате отлично качество, това е най-добрият инструмент поне за Макс Планк. Вижте, здравеопазване, след това Мария Кюри. Имаме нужда от 1 милион изследователи и затова трябва да се отделят повече средства в програмата Мария Кюри. То ще подпомогне кариерите на младите хора, мобилността, обмена между държавите и ще бъде добре и за онези държави, които все още не са на такова ниво. Има много проекти. Нямам време да навлизам в подробности, но един от проектите ни е свързан с застаряването. Ще трябва да се съсредоточим върху този въпрос по различни причини. Здравословното или, или устаряването в добро здраве, научните, социални изследвания в сферата на здравеопазването – трябва да има персонализирана медицина. Геномът трябва да бъде проследен. С новите технологии ще може да се разбие и тази тайна. Какво ще правим обаче с данните? Кой ще има достъп до данните? Ще получават ли тези данни застрахователите или здравноосигурителните компании? Какво е заключението? Ето ви нашата позиция, съвсем накратко, отлична наука. Трябва да опазим съвета, да се работи отдолу нагоре. Основният критерий е, да е високото качество, да увеличим бюджета и международното измерение. Искам да кажа нещо съвсем кратко. То е дадено в зелено тук. Смятам, че предложението на парламента да се въведе институционно финансиране по гъвкав начин, подобно на нашите центрове, е много добро. Смятам, че и Макс Планк и други могат да помогнат за създаване на ключови научни институти в държави, каквито, където такива все още няма. Благодаря. Благодаря на професор Грус и веднага започва дебата по две минути на изказване, защото виждате, че закъсняваме по дневния ред. Първи госпожа Херцог. Е, е, Благодаря, госпожа председател. Беше чудесно да изслушаме ораторите. Благодаря за организираната среща. Аз познавам някои от ораторите, като господин Гаго от предишни срещи. Мога само да се съглася с това, което беше казано, че отлична наука означава отлична економика в бъдеще. Това трябва да се подчертая, когато говорим за научно-изследователската програма. Това е основно послание, в което трябва да се включа, е, вслушат е, съвета, е, правителствата. Необходимо е да се осигури нужното финансиране. Парламентът може да каже само да или не. Последният оратор каза, че създаването на възможности все още не е реализирано в пълна степен. Аз съм от Унгария и виждам, че целият регион страда. Нито економиката, нито науката вървят добре. За това какво бихте предложили за тези страни, за да не изостават? Те имат еднакви права за гласуване в съвета и в парламента. Би било жалко да пропуснем подкрепата на а, поети ангажимента. Така че каква стратегия бихте предложили а, за ангажиране с проекта? Много трудно ще е за политик като мен да отстоява правата на а, науката. Например, аз съм, а, съм от Унгария и а, бих искала да се осигури нужното финансиране. Е, Благодаря на колегата Херцог. Господин Сокал. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички оратори. Те хвърлиха светлина върху много области. Искам да благодаря на председателя на дружеството Мас Планк. Информацията, която ни предостави, ни изведе от чисто европейската перспектива и ни даде поглед върху ситуацията в по-широк план в света. Ако погледнем какво става на световната сцена, можем да отчетем в каква голяма степен основните съперници на Европа, САЩ и Китай са увеличили финансирането си за научни изследвания. Аз идвам от малка държава, която преминава през трудности напоследък. Единственият път напред за Европа е постигането на отлични резултати. Именно поради това радвам се на казаното от Ян Смит, Държавите, които изостават в Лисабонския процес, трябва да работят чрез програмите за научни изследвания, чрез структурните фондове, да се опитат да участват в постигането на добри научни резултати. Това е аристократичен процес, защото става дума за аристократичност на мозъците. Грация да парола на колега Форда. Да. Благодаря ви. Благодаря за направените изказвания. Бихте ли казани какво имате предвид да се съкрати времето при предоставяне на средства? ако има разумни срокове да изготвят заявките за грантове, тогава и времето ще бъде по-малко. Те искат да се съкрати времето в комисията, при акцията на комисията по-скоро, а не толкова да се съкрати времето за попълване на тези формуляри. Освен това, да се избегне подаването на прекалено много документи на различни места в периода на кандидатстване за безвъзмезни средства. Колегата Карвайо има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички оратори за добрите препоръки, които направиха. Искам да поставя един въпрос, за стълбата към високи резултати. Радвам се, че върху отличните резултати се набляга без никакви предварителни условия. За нас също е важно да насърчим от, на ранен етап тези, които участват в постигането на тези резултати. Затова създаваме концепцията за стълба към научните постижения. Това ще позволи по-бързо развитие на стартиращите научно-изследователски звена. Трябва да има мостове между Хоризонт 2020 и средствата заделени за изграждане на капацитет. Хоризонт 2020 трябва да бъде така изготвен, че да обхваща и тези малки звена. Господин Гаго говори също за цените в държавите членки. Можете ли да не дадете примери по какъв начин да се прилага понятието стълба към отлични постижения в рамките на програмата Хоризонт 2020? Благодаря. Сега давам думата на колегата Гутерес Кортинес. Благодаря много, госпожо председател. Няколко въпроса имам. Недостатъчният човешки ресурс винаги е бил проблем в моите очи. Всички изказали се споменаха, че финансирането на програмата Мария Кюри не е достатъчно. А това е грешка да се раздели програмата Мария Кюри от Хоризонт 2020 година е грешка. Имам няколко въпроса. Смятам, че в Германия дружество Макс Планк има сериозни проекти в няколко университета, магистърски програми. Не може ли да се въведе в програмата такава връзка, обвързана е с стипендии на значителни проекти? И бих искала да знам дали можем да получим информация, така че този елемент да бъде включен в програмата. Втори въпрос, отправен към университетите. Наистина, много интересно беше изложението на тази асоциация на университетите, но е много важно да се направи такава оценка, дали университетите са готови да разгледат опита натрупам една и съща оценка да се осъществи в цяла Европа. Доколкото ми е известно, университетите отказват да извършват такава самооценка. И как може това да се осъществи? И за да се кръстосат структурните фондове, насочени към тези е, държави, тези университети с е, отлични постижения и останалите, е, т.е. да има ангажимент да се подпомага на по-слабите университети с съответните от другите, които имат отлични постижения, със съответните средства. Господин Ройл, един въпрос. Впрочем, този въпрос беше засегнат от някои от колегите. Основният принцип трябва да имаме отлични постижения, но как да бъде решен въпроса в държавите, които изостават? Беше направено предложение в нашата комисия, една идея да се организира конкурс по-напредналите държави, да подпомагат другите. Как виждате вие това сътрудничество? Това а, трябва да бъде основен въпрос, а не периферен. Държавите имат а, право да разполагат с ефективен инструмент. Благодаря, госпожа Ниблер. Благодаря, госпожо председател. Аз също държа да благодаря на всички оратори за отличните им изложения и ценната информация, но две бележки, ако ми позволите. Във всички изказвания беше подчертан факта, е, че е, отличните постижения трябва да бъдат приоритет е, в Хоризонт 2020 година. Но от друга страна се подчертава, че имаме забавяне, закъснение и господин професор, вие посочвате една от нашите публикации, като виждаме този списък, виждаме 10 университета, в този списък, от които 9 са американски. Само Макс Планк е в тази класация. Да, трябва да се насърчават отличните постижения, но за да постигнем това, трябва значителни усилия, иначе няма да имаме съответната конкурентна способност. Съгласна съм с казаното от колегата Херцог. Ако не работим в научната сфера, няма да има иновации, а от това зависи и е, нашата успеваемост, така че трябва този критерий да е, се е, подсили в програмата Хоризонт 2020 година. Подобно на много колеги, смятам, че важното за нас е всички държави членки да бъдат подкрепени в техните усилия допълнителни мерки а, са необходими? Как ще се осъществяват тези отлични постижения? Какво мислите по този въпрос? Могат да се използват средствата от кохезионните фондове, но така или иначе всяко предложение е добре дошло. И в заключение искам да а, кажа, а, че при... Е, не говорихме много за жените, може би защото всички оратори бяха мъжи, но, е, мъже, но това е огромен потенциал. Да, моля да ме извините, наистина споменахте за ролята на жените учени. Господин Берлингуер. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм, ще се присъединя към този хор от високи оценки. Два въпроса. Е, Европа е много напред, но губи, като че ли е, другите я задминават. САЩ имат една National Science Foundation. Японците също. Китайците също. Ние имаме 27 национални съвети за НИД много са силни, като ето Макс Планк, много силно дружество и другите са силни, ама европейския проблем според мен е и в интеграцията. И това, което каже господин Гаго. Добре, трябва хубаво да помислим за тази интеграция. Рамковата програма. Големи стъпки бяха направени напред, сега е много силна тази рамкова програма, но трябва да се работи, защото европейската структура Европейската координация на съществуващите ресурси е под... да бъде подсилено. Една Европа на НИД. Европейския съвет. Това са стъпки напред. Вижте обаче колко е трудно да се задейства дори болонския процес. Ние преди няколко дни го гласувахме в Страсбург и пак трябва да го потикнем напред, защото не върви. Дори на ниво Европейска комисия трябва да бъде подсилен този въпрос. Интегрирането на всичко. Нужно е да имаме всички а, една обща мрежа на а, докторанти, както и на изследователи не се говори за научната култура. Нещо съвсем различно е това от е научно-изследователската дейност. Научното образование, научните центрове, дори на европейско ниво, трябва да бъде подсилено това, е като че ли няма такова нещо. Това са действия, които ще дадат възможност за развитие на културата на науката в Европа, защото това ще подхрани всичко свързано с нито. Благодаря. Благодаря, казва председател, като господин Джонс. Те задам въпроса си на шведски. Напълно съм съгласен с преждеговорившите и слушахме изключително интересни изказвания. И както подчертахме в началото, госпожо председател, няма нужда сами да се убеждаваме колко е важно да се инвестира в научната сфера и иновациите. Но искам да се върна на един въпрос на поставен от госпожа Мадорел – тя го подчерта като качеството на докладчик. Аз съм от Швеция и напълно съм съгласен с тези перспективи за отлични постижения. Изключително са важните. Но нека да погледнем и политическите реалности. А, ние а, работим като политици в, а, с тази програма и трябва наистина да подчертаем колко са важни отличните постижения за цяла Европа. Много колеги повдигнаха въпроса, но смятам, че трябва да се постави ударението върху този въпрос, то да се подчертае, защото това е политически въпрос. Изследователската дейност, иновациите трябва да са в интерес, в полза на цяла Европа. И конкретният ми въпрос, който прилича на този задан от госпожа Мадорел, е следният. Какво е вашето предложение? Как политически може да се засили измерението и следователска дейност, така че това да бъде в полза за цяла Европа. Какво политически можем ние да направим? Е, какво могат да направят институциите, изследователските институти и как е, да се осъществи е, това сътрудничество между тези институции. Това може да подсили а, силата на това измерение. Благодаря ви. Председница, in zahvala tudi vsem za odlične predstavitve. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на всички оратори за информацията, която ни представиха. Но и в Европейския парламент има отлични постижения. Европейските граждани, следователските институти се обръщат също към Европейския парламент. Е, как да съчетаем е, отличните постижения в науката с тези в економиката. Това всъщност е основата е, за най-добрия трансфер на знания. И прилагането на практика на научните знания. Благодаря на представителя на обществото Макс Планк той ни предостави много ценна информация. Каза ни, че трябва да бъдем ефикасни, ефективни и да работим, дори да сме малки, да работим с големите. И това е изключително важно послание за другите институти, които виждат бъдещето си само с по-значително финансиране. Но всеки трябва да си зададе въпроса доколко ефикасна, ефективна неговата дейност. Това е изключително важен въпрос в период на криза, как се претегля, как се определя успеха, как да се включат повече иновации, иновационна дейност, така че учените да могат да упражняват своя творчески потенциал. Благодаря. Първо искам да кажа, че намерих настоящото изказване за много интересни и полезни. Сега нещо конкретно, което е много важно. И то е международното измерение. Аз мисля, че Хоризонт 20 та година трябва да бъде основният ни инструмент за отваряне на зоната за нит към останата част на света. Това не трябва обаче да е еднопосочно, за да уловим това, което е извън Европа, а и обратното. В трети страни да излязат наши институти, да има партньорства в науката, изследванията с неевропейски такива, в тясно сътрудничество с държавите членки – на принципа на реципрочността. Има различни съвместни проекти, центрове, които трябва да работят по-добре. За съжаление, независимо от отварянето на програмата за трети страни, няма нито конкретен бюджет, нито приоритет придаден на това. Всичко ще зависи от решенията, които ще се вземат по време на изпълнението. Трябва да се отделят ресурси за международно сътрудничество, защото това ще изпрати ясен сигнал на евентуалните участници. Приоритетите, заложени от Международния форум за международно сътрудничество, някак си се губят предложението. Още нещо, което ме притеснява. Има ограничения и в изречения като за определени сфери, обаче е необходим по-внимателен подход за опазване на европейските интереси. Такъв подход на практика може да доведе до намаляване на международното сътрудничество. Може да се изкажете по този въпрос, защото това измерение има своето място в хоризонт 2020 и е все още малко слабо. Благодаря. Благодаря, много закъсняваме. Половин час закъсняваме. Ето така изглеждат нещата. А много са се записали да се изказват. Много ви моля, минута и половина. Колегата Хокмарк. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и аз на ораторите, но ми липсва глобалната гледна точка в някои от представенията. Разбира се, имаше и такива, които я включваха има тенденция да си тече някаква дискусия тук за това как да разпределим отличното качество, което вече имаме. Все едно това е проблема. Не, проблема е отличното качество, което нямаме на фона на конкуренцията в световен мащаб. Затова искам да попитам как европейските научни изследвания могат да се превърнат в от такива от световно значение и как да привлечем отлично качество в Европа. Това го каза госпожа Дъл преди мен. Как ще използваме структурните фондове, така че да има високо качество и с целия Европейски съюз. Говорим за рамковата програма и как да я използваме, за да подпомогнем всички части на Европа. И накрая ще се окаже, че никъде няма отлично качество. Защото идеята за тази програма е да се използва най-високото ниво, за да станем още по-добри от други части на света. Моля ви, нека да видим как да бъдем по-добри от другите, а да не говорим за това как да разпределим онова, което нямаме. колега Рамсфор. Колегата Рамсфор. Благодаря. От всички тези изказвания, които чух днес, най-интересното бе на председателя на Макс Планк. Много продуктивна европейска рамка представи той. Колкото повече слушам, толкова повече ми се струва, че се занимаваме само с организационната гледна точка, а не говорим по същество. А по същество трябва да се говори за общественото мнение в Европа, където има технологичен скептицизъм. Това, което нямаме в Европа, е този пионерски дух, който имаше в миналото. Този скептицизъм в Европа е съвсем различен от настроението сега в Китай и в други части на света. В Китай има един глад за модерност изпращат хиляди младежи в Европа, които да учат. Строително инженерство, автоинженерство. Извличат е, ноу-хау от е, големите центрове в Европа и Штатите, след това се връщат в държавата си, където въвеждат всичко това в производството. Така че, моля ви, Нека говорим по същество. Но обществото трябва да цени науката, да променим духа. Това е проблема. Финансирането може да помогне, но то няма да реши проблема. И още нещо. Ако се върнем назад към изобретенията, нововъведенията, ще видим, че голямата част от новите решения, от новаторството, всичко това се е случвало във времена на економическа и социална криза. Исторически погледнато можем да използваме дългите вълни, т.е. теорията на дългите вълни. О, голямата част от е, но въведенията са били във времена на криза. Не може ли да повторим това? Такива кластери, такива новации? Не може ли в нормални времена да ги въведем? Я ви прего. Колеги, моля ви, колегата Проди. Грация, президенте. Благодаря. Но и ci troviamo di fronte ad una Ние сме изправени е, пред е, една ситуация, в която има огромни промени. Устойчивостта изисква една част от е, потреблението ни да се деметериализира. И смятам, че това означава и едно сближаване на научната култура с хуманитарната култура, защото трябва да разберем и какви са общите моменти, какъв е духът, за да може резултатите от научните изследвания да бъдат използвани. В този смисъл смятам, че трябва а, да работим в тази насока. Още нещо атмосферата. Атмосферата, която да дава стойност на новаторството, на свободната мисъл, защото това е неразривна част от общата атмосфера, която трябва да създадем в Европа. Ние сме новаторска Европа. Благодаря, господин Проди. Давам думата на колегата Коланска Бубинска. Thank you very much. Благодаря много. Тук е, обсъждаме колко изостава Европа от САЩ. Но мен повече ме притеснява как някои държави от Европа изостават от други държави от Европа. Искам да попитам директора на Макс Планк. Вие казахте, че вие откривате нови центрове за отлично качество в Люксембург и други страни, но няма такъв център в никоя от новите държави членки. За това. За мен е любопитно да разбера на базата на данните, които дадохте за сътрудничество с Централна и Източна Европа. Интересуваме какви са пречките пред сътрудничеството с тези страни и пред разпространяването на знания, на добри практики. Вие казахте, че единият от начините да се преодолее това изоставане, да се използват повече кохезионни и структурни фондове. Аз не считам обаче, че реалният проблем са парите. За това бих искала да разбера нещо повече за нефинансовите пречки пред сътрудничеството за разпространяване на отлични постижения в науката. Благодаря. Госпожа Тоя има думата. Благодаря, госпожо председател. И аз наистина сметнах, че е много интересно казаното тази сутрин. Искам да задам един въпрос. Малко щекотлив, може би времето ме ограничава, така че най-общо ще се изкажа. Но, говор... един труден въпрос бе зададен от колегата от Испания. Как може да се измери, оцени, както искате, отличното качество? Какво означава това? Ако критерий за отличното качество а, ръководи основна част от нашата програма, то тогава за нас като законодатели е... възниква проблем. Кой решава? И на базата на какъв критерий се определя високото качество? Какви са критериите за прилагане на този общ критерий? Има ли прозрачност за това качество? Сега това не го решаваме ние, но ние носим отговорност като законодатели. Трябва да сме сигурни, че тези ресурси, които заделяме, особено ако трябва да ги увеличаваме, се прилагат стриктно и прозрачност и максимално обективно. Нещо, което е много трудно за нас днес като законодатели да преценим. Как ще ни помогнете в това отношение? Благодаря, госпожо Тоя. Сега ще дам думата на професор Гаго за отговори на първите въпроси. Много кратко, моля ви, закъсняваме с половин час, две минути на човек. Това е положението. Е, е, Благодаря много, госпожо председател. Ще се опитам набързо да се спра на един от въпросите, който беше поставен от мнозина от изказалите се. Става дума за тази стълба към високо качество, за стимулиране на добри научни изследвания в страни, където човешките ресурси и институционалните възможности не са толкова големи. Но има добри институции, въпреки това има добри специалисти. Мисля, че не трябва да се противопоставяме толкова силно сътрудничеството по рамковата програма и структурните фондове от друга, защото никоя държава сама не се е развила не се е развила сама без международно сътрудничество. Международното сътрудничество в науката, в технологиите е наложителна. Не трябва да изолираме никоя държава. трябва да могат да се развият, като създават мрежи с други центрове по компетентност в други точки на Европа. Инструментите, които са на разположение за подпомагане на тези страни чрез Хоризонт 2020, е да се раздават награди за отлични постижения във всяка от държавите членки, но има и други възможности. Обучението, отварянето на всички проекти, които са съвместно реализирани проекти за кандидатстване за грантове, но има и други възможности. Не бива да забравяме, че националните политики са изключително важни. Не само международните аспекти са тези, които могат да допринесат за разрешаване на проблемето. Трябва да има независима оценка, да се дават възможности на най-добрите, да не се придържаме към старите модели, които блокират развитието на много държави, включително и в някои от развитите държави. Микрофонът на оратора е изключен. Господин Декертеле, мисля, че не трябва да виним Европейския съюз. Аз съм посетил моят колега от американска страна, те разглеждат на това, което имаме тук като на модел за някои части на света. В миналото имаше предложение за обучение, за кариери в науката, въпроси за равенство между половете. Всичко това са въпроси, които са в съответствие с направени преди предложения. Моята група очаква да подпише меморандум за разпирателство с комисаря по тези въпроси. Тази стълба към отличните постижения. Ние считаме, че единствения критерий за разпределението на средства трябва да бъдат високото качество на научните изследвания. Всички инициативи трябва да бъдат предприяти, за да се подобри капацитета на учените в много от държавите в Европа. Ние сме готови да участваме в твининг проекти, Например, с университета в Малта имаме такова за адаптирането към климатичните промени. Какво означават високи постижения? Като университети ние имаме предвид научни високи постижения. Ако искате да разберете как трябва да се измерват те, трябва да погледнем само каквото прави Европейския съвет за научни изследвания. Той прави отлична оценка на предлаганите проекти, както и партньорските оценки, които са в ход от 5 години професор. Okay. Bueno, ha habido muchísimas preguntas y haría falta, obviamente, muchísimo tiempo para, para contestar. Много въпроси имаше и това би отнело много време да отговоря на всички, но ще наблегна на два аспекта. Институциите, свързани с отличните постижения. Ние се стремим да е, стимулираме трансфера на резултати от изследователската дейност. Е, припомням, че Бил Гейт и е, Джоб осъществиха големи, важни проекти за предприятията. И наистина те имаха на разположение отлични научни постижения. А, различията, разликите между държавите по отношение на качеството, някои държави изостават спрямо други, нямам обаче тук решение. Има идеи, но това е сериозен проблем, който се нуждае от своето решение. по отношение на въпроса на госпожа Ниблер и участието на жените, това също е свързано с отличните постижения учените са доста самокритични и непрекъснато трябва да се търсят решения на проблемите преди трябваше, бяха необходими 10 години, за да се стигне до, за да получи една жена, учен, стипендия. Трябваше да е отгледала, например, децата си, но трябва да се преразгледа понятието от лични постижения. Парола ал професор Грус. Thank you, Madam Chair. If you want to благодаря, госпожо председател. Ако искаме Европа да е конкурентоспособна, трябва да подкрепим силните и да помогнем да се развият по-слабите. Нека да припомня обединението на, Европ... на Германия. Макс Планк вече имаше гъвкави звена, благодарение на които създадохме институти. Качеството на научните изследвания в източна Германия беше също на висота. Ние се нуждаем инвестиране в хора на всички нива. Ние се нуждаем от институционална а, рамка. Инвестирането в а, хора трябва да стане чрез а, програми като Мари Кюри и други. Ние имаме сътрудничество с университетите. Има страни, където няма много силни традиции в науката. Имаме партньори, които се финансират от Макс Планк. Те работят в собствените си държави и това е един добър модел за Европейския съюз. Имаме програми, например, в Полша. Там е, имаме специален модел Полската организация ФНП финансира в последствие тази научно-изследователска група в Полша. Това, което трябва да направим, е да изграждаме капацитет. Трябва да имаме нови ум, умове, които да мислят по нов начин. Относно кохезионните, структурните фондове, да, трябва да има такава рамка, но финансирането на програмите независимо за коя от програмите става дума, трябва да създават възможности за създаване на институции за 5-10 години с гаранция съответната държава да поеме финансирането след определен момент, да речем след 10-та година от първоначалното финансиране. Ситуацията не е удовлетворителна но разполагах с толкова малко време, за да отговоря и го просрочих с две секунди. Много благодаря на професорите, които спазиха времето и накрая в заключение на първата сесия ще дам думата на госпожа Мадура. Благодаря, госпожо председател. Няма да говоря повече от една минута, защото всички е, сме тук в тази зала, за да слушаме експертите. Благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря на залата за въпросите, за бележките, предложенията. Отбелязах си всичко, което беше казано, всички положителни елементи, всичко, което искате да бъде променено в рамковата програма. Няма да коментирам отделните изказвания, но искам да подчертая два аспекта. Темата от лични постижения, която многократно беше подчертавана. Разбира се, убедена съм, че трябва да се опрем на отличните постижения, ако искаме да бъдем конкурентно способни и да увеличим а, а, броя на учените, които постигат такива резултати, но това няма да стане с структурните фондове. това, което се каза за обучението, например, породи някои идеи. Във връзка с бюджетите, въпрос също подчертаван многократно повече средства за програмата Мария Кюри и за много други неща. Има консенсус във всички случаи е, между групите по това е, да се получат повече средства, да се предвидят повече средства за програмата Хоризонт 2020 година. А това не е лесно, но е необходимо, защото за първи път се обединява научната дейност и иновациите. И по време на разговорите, които ще водим, ще отстояваме такава позиция. Но ни трябват и добри инструменти за привличане на частни инвестиции. Това винаги присъства в нашите дискусии, макар че не говорихме в момента за това, но смятам, че темата ще бъде отново повдигната по време на останалите панели. Благодаря на всички отново за приноса им, така че програмата Хоризонт 2020 година да бъде увенчана с успех. Много благодаря. Приключваме с този панел. Благодаря на колегите, е, на колегите Виласко и Крус също. Прегерей! Много ви моля, колеги. Моля ви. Може ли да ви помоля, колеги? C'est la seule façon de se faire entendre. We can start. Prego tutti di sedere. Колеги, моля ви, вземете местата sì, a cubicete. E penso Lambert è arrivato, ce l'ho vu. Oui, mais il reste sur ah, oui. E, cominciamo i nostri lavori, come sapete. Колеги, започваме отново. Както знаете, много закъсняваме. Abbiamo tre quarti. Имаме 5 минути закъснение съвсем набързичко трябва да видим кой как ще говори от тук насетне. Колеги, моля ви, седнете или излезте. Добяво коминчаре. Трябва да се започне. Алора, и носи... Отново. Колегата Матиас ще започне за 5 минути и след това докладчиците ще говорят по 10 минути, а не по 15. Много ви благодаря, че ще говорите по-малко. Колеги, вие се съгласихте. Благодаря ви, че приехте да бъде намалено малко времето ви за изказване. Давам думата на колегата Матиас. Извинявам се, колеги, за шума, който е в залата, но като започнем да работим, на онези, които си говорят, ще им стане ясно, че могат да излязат. Благодаря. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu acho que. Eh, Благодаря, госпожо председател. Всички присъстващи в залата знаят защо сме тук и какви са темите, които ще обсъждаме. Много по-малко от 5 минути ще говоря. Важното е всъщност ние да изслушаме експертите. Благодаря им за присъствието тук сред нас трябва да се обсъдят основните предизвикателства пред обществото. Ако има някой, който не знае за какво говорим, всъщност ние обсъждаме проблемите, с които, пред които е изправена Европа и възможностите да намерим решение на тези проблеми чрез програми като Хоризонт 2020 година. Приветствам ораторите е, аз, впрочем, съм докладчик заедно с е, господин Ламбер и пред предизвикателствата е, съществуват средства, възможности. Комисията е направила предложение с 6 възможности. Те се отнасят до демократичните аспекти, здравето, безопасността на храните, устойчивия характер на земеделието. биоземеделието, енергетиката, по-чисти, по-ефективни енергийни е, източници, интелигентен и зелен транспорт, е, действието върху климата, това също е предизвикателство, суровини, ефективен ресурс, и последното предизвикателство иновационно, сигурно общество, интегриращо всички. Това са възможностите, именно по тях ще се изкажат различните оратори в този панел. Те ще ни кажат дали направения избор е добрият, правилният, докъде можем да стигнем в нашата дискусия. И ще се задоволя само с това, че има едно основно предизвикателство, което преминава през тези шест възможности и да се направи правилният избор е едно от възможностите е да се даде решение на проблемите. Разбира се, не всички проблеми могат да бъдат решени. Става дума за 7 годишна програма и Основните промени трябва да бъдат обвържени, обвързани с устойчиво решение. Е, всъщност това е, може би, седмото предизвикателство. Трябва да се използват възможностите, да не се пропиляват и да се изгради не 7 годишна програма, а програма за промяна в дългосрочен план на европейското общество. Благодаря ви. Благодаря на колегата Матиас също за това, че съвсем кратко се изказа. Професор Шаток има думата от Imperial College, катедра по медицина. Добър ден, дами и господа. Много се радвам, че мога да говоря пред вас. Бяхме помолени да говорим само 10 минути. Ще направя всичко възможно наистина да говоря 10 минути. Що се отнася до голямото предизвикателство публично здравоопазване, трябва да кажа, че това предизвикателство е най-голямо, що се отнася до инфекциозните заболявания. Едно от най-големите предизвикателства пред обществото днес е да намери необходимите инструменти да се бори с заболяванията, които засягат и Европейски съюз и други континенти заразните заболявания, пандемии, незаразните, както и други а, такива, не познават граници. Изправяйки се пред а, тези предизвикателства, ние трябва да си сътрудничим, всички ние, участващите в тези процеси. Затова е важно Хоризонт 2020 да насърчава такова сътрудничество, за да има по-бързо развитие. Глобалните здравни проблеми заплашват не само здравето на граждането, но и подкопават националната стабилност и економическия растеж. Трудно е да си представим един приоритет за Европа, който да не е свързан и с държавите извън Съюза и обратното. Вероятно виждате, че малерията, туберкулозата, спин убиват около 4 милиона души годишно. Има и много други заболявания, за които не се говори. Тук ги виждате на тази графика и там може да видите смъртността годишно за различни инфекциозни заболявания. Е, има огромна заболеваемост и то се отнася и до а, е, други проблеми. Но част от тези хора всъщност представляват а, е, голяма опасност за общественото здравеопазване и в Европа. Също е, това се отнася за СПИН и за туберкулоза. В държавите членки тя се увеличава, както и в съседните страни. Над 2,3 милиона души живеят с СПИН в региона до 2010 година. Една епидемия, която бързо се разраства в източна Европа от СПИН както и множество случаи на туберкулоза у носители на хивспин. Намираме се на етап, където туберкулозата води а, до 49 нови заболявания и 7 души на час умират от туберкулоза в Европейския регион. Та е огромна заплаха за здравеопазването в Съюза. Обществата в Европейския съюз биха могли да извлекат много ползва от научни изследвания в тази сфера, увеличаване на познанията и което може да доведе до економически растеж. Здравето е богатство. Доброто здраве е изключително важно и за здравата економика. Инвестициите в здравето на населението са много важни, защото те определят економическия растеж и конкурентоспособността. Европейските граждани в едните години ще трябва да работят по-дълго, затова трябва да бъдат здрави и да могат да допринасят за развитието на способността на Европа. Това означава, че са необходими по-ефтини начини за производство на всякакви видове вакцини и лекарства – Например, нови инструменти на световно ниво за подобряване на глобалното здраве. Подобряването на здравето на европейците и в глобален план означава също така по-добри здравни системи, по-добра заетост и здравна сигурност. Смята се, че по-малко от 10% от НИД в сферата на здравето а, отива за разходи, които засягат 90% от населението на света. Няма търговски пазар за продукти, които са разработени за лечение на тези заболявания в държави, където хората и правителствата имат по-низки доходи и приходи. При липсата на съответни стимули, а, при ниска възвръщаемост, частният сектор не се интересува от такива изследвания. Публичното финансиране, както и вземането на приемането, извинете, на политики са изключително важни за постигане на баланс а, при опазването на общественото здраве. Огромно, голямото увеличение на финансирането от страна на ЕС е задължително. Последна рамкова програма, общия принос към а, НИД в сферата на здравеопазването е 6,1 милиарда евро но това са само 4% от общата сума, която е заделена за трите основни глобални заболявания. Малария, туберкулоза, спин. Ето една карта, където виждате разпределението на обучени лекари, които работят в целия свят. Европейската комисия прие едно съобщение ролята на ЕС в глобалното здравеопазване от 2010 година, подкрепена от съвета, извинете, от заключение на съвета. Това показва нуждата за координиране на научните изследвания и намиране на решение на високо фрагментираните научни изследвания в световен мащаб. Трябва да има една последователност между предишни рамки на ЕС и вътрешни и външни политики в Европейския съюз. Ние имаме отлични институции за научно-изследователска дейност и отговорността за намирането на решение на тези глобални проблеми е и участния сектор и обществения сектор. Сътрудничество с държави, където има много такива заболявания, са необходими, е необходимо, извинете, сътрудничеството, за да имат те достъп до новаторски идеи. Ето ви една схема която показва цикъла на развитие и показва, че са необходими най-различни действащи лица – университети, МСП, големи фармацевтични фирми и публично-частни партньорства и европейски партньорства за клинични изпитвания. Необходим е баланс между новаторството, което ще даде тласъка и търсенето, потребността на индустрията, що се отнася до развитие на продукти. Това може да се постигне а, за важни заболявания, ако С насърчи трансдисциплинарно и транссекторно развитие на програми. Необходимо е финансиране за ефикасно управление и свързване на базови научни изследвания, клинични изпитвания, и използване на здравни продукти в различните дисциплини. Институции и организации трябва да могат да направят това, които а, да могат да се занимават и с целия новарски, инова, извинете, иновативен цикъл. Механизмите за финансиране трябва много бързо а, да водят до продукти посредством подходът на портфейла – Необходими са не само малки грантове, но и дългосрочни, гъвкави програми, неосновани на проекти, за да може да има ясно развитие. Партньорства за развитие на продукти, ПДП. те са изключително важни за постигане на такава стратегия, защото така се събират различни партньори, нови партньорства, поемат се по-високи рискове, що се отнася до развитието, отколкото рисковете, които биха поели индустриални партньори, когато не е ясен изхода. Последното за десетилетие ПДП са разработили над 10 такива продукта за важни заболявания. и Имат над 150 общо продукта, които в момента се разработват. Какво може да направи програмата Хоризонт? Тази програма трябва да бъде отворена за по-новаторски форми на сътрудничество, като събира всички партньори, които са необходими за разработване на, на продукти в здравната сфера. Трябва да се насърчават най-добрите е, практики, независимо от географското разпро... разположение. Трябва да се свързват и страни, и институти в мрежи. трябва да се постави по-голям фокус върху така нареченото и портфелно изследване и да се и да се подпомагат най-добрите кандидати за клинични изпитвания в развиващите се страни. Критериите за правоучастие трябва да бъдат упростени, за да привлечем най-добрите учени и новаторски идеи във всички сектори за разработване на продукти. Като имаме най-добрите учени в Европа, ние ще увеличим своята конкурентоспособност и ще разрешим основни световни и здравни проблеми. Напредъка в тази сфера ще доведе до осезаеми продукти, Близо сме до първата вакцина за малария, която може да защити милиони лица. Близо сме също така до следващото поколение лекарства срещу туберкулоза, първото от 50 години. Спин, според мен, също а, е, има изключително много изследвания по-настоящем, разработци в сферата на превенцията. Трябва наистина да надградим всичко това, за да гледаме ясно напред в бъдеще. Партньорството за клинични изпитвания е изключително важно. То показва какво може да се направи. Сега то ще бъде подновено и трябва да бъде финансирано. И така в заключение. Европейски съюз е глобален партньор и трябва да играе основна роля в финансирането на научни изследвания. Проблемите на световното здравеопазване заплашват не само заболелите и подкопават националната стабилност и економическия растеж. Новите продукти могат да намалят заболеваемостта като бреме върху економиката, което ще доведе също така до намаляване на подпомагането на трети страни от страна на Европейски съюз и ще облечи европейския бюджет. Програмата Хоризонт е изключително важна възможност да постигнем всичко това. И точно поради економическата криза можем да го направим и за това инвестициите в тези изследвания трябва да доведат до осезаеми резултати и е в наш интерес. Благодаря ви. Е, благодаря. Извинявайте, че така ви притиснах. Малко надскочихте времето и за това, защото трябва да отнема сега тези минути на следващите оратори. Госпожа Нойбауер има думата сега от фундацията Сион Ситуаен. Uh, Благодаря за поканата. Благодаря на комисията ИТРЕ за това, че проявява интерес към мнението на гражданското общество по програмата Хоризонт 2020. За пръв път участвам в подобно изслушване и трябва да кажа, че съм впечатлена. Сега е много трудно да се вместя в 15 минути. Искам да ви кажа нещо накратко за нашата фундация. Ние сме неправителствена организация в сферата на науката и демокрацията. Основната ни цел е да се подобри капацитета на науката и на гражданското общество, да стимулираме свободата на изразяване в академичните среди, да създадем повече избор, възможности за избор. Зелената книга, публикувана миналия февруари от Европейската комисия, създаде някои безпокойства сред нас, защото считаме, тъй като се набляга прекалено много на конкурентоспособността и приноса на науката към растежа, но ние искаме също да има устойчиво развитие в социалните, екологични и други области. Ние предлагаме да се променят малко научните приоритети в Хоризонт 2020. Ние спратихме писмо до господин Барозо, до всички евродепутати. Не зная дали сте получили това писмо или дали си спомнете за него. Аз ще се спра накратко на три въпроса. Общ поглед върху предизвикателствата за обществото, това е част трета, две тематични примера и на трето място участието на гражданското общество. Предизвикателствата за обществото като цяло, ако отчетем, че това има смисъл, ние направихме кратък анализ. Виждате, че се говори много за конкурентоспособност, за пазари, за малки и средни предприятия, много по-малко за потребителите, за гражданското общество. Ние направихме този анализ и в сферата на промишленото лидерство. Там отново се набляга на, на конкурентоспособността и растежа и съвсем малко на гражданите и потребителите. Това ни кара да... Извинете, искам се върна малко обратно. Ако и честото използване на определено думи ни дава представа за даден документ, трябва да имаме предвид какво означават тези думи. Когато говорим за устойчивост, разбира се, има разлика в устойчива околна среда, устойчиви инфраструктури за научно-изследователска и развойна дейност. Когато говорим за гражданите, не трябва да се гледа на тях като на пасивна публика. Те трябва да бъдат разглеждани като активни граждани. Тези предизвикателства са свързани с голяма степен с конкурентоспособността и индустрията и малко изглежда се обръща внимание на гражданите и на гражданското общество. Гражданите имат да играят роля, която им е отредена главно на потребители. Тези предизвикателства са свързани в голяма степен с растежа, в малка степен с солидарността, екологичното и социално на справедливост. Отличните постижения в науката може да се реализира от индустрията, но не и от гражданското общество. На второ място, два примера за тематични приоритети. Да вземем селското стопанство първо. Трудно е от текста към момента да разберем какво точно да очакваме. Искам да ви припомня, когато разгледаме бюджета който е заделен за биологичното земеделие, виждаме, че има увеличение на глобалния бюджет. Това е добре, но ако видим какъв е делът от бюджета, който отива за научни изследвания в биологичното земеделие в сравнение с общия бюджет на рамките, рамковите програми, ще видите, че няма увеличение от рамкова програма 4 до рамкова програма 6 за подкрепа на науката, която се занимава с биологично земеделие. Можем да направим съпоставка и между финансирането, например, рамкова програма 6. Средствата, които отиват за биологично земеделие и за биотехнологии, виждаме, че са, има много по-голям акцент, който се поставя върху биологичното земеделие. За това важно е да се види какъв е бюджетният дял. Следващия пример е в сферата на енергетиката. Както виждате от е, този слайд, в сравнение с рамкова програма 7, доста средства са заделени за Евратум, в сравнение с е, бюджетите за тази цел в рамкова програма 5 и 6. Когато сравним бюджета за евратоми за възобновяемите енергии, виждаме, че има съкръщение с близо 30% за възобновяемите енергии. Така че има някои добри новини в хоризонт 2020. Бюджетът за сигурна енергетика, чиста енергетика е значителен когато говорим за чиста, ефикасна енергия, тук се отчитат също и улавянето, и съхраняването на въглерод. Това са все въпроси, които пораждат се още спорове. Въпросът е по какъв начин ще се разпредели бюджета между тези различни възможности. И това не е лесно решение. На трето място – участие на гражданското общество. Тук трябва да подчертаем, че гражданското общество липсва от програмата, науката и обществото и в обществото изчезват, сякаш не се забелязва. Много изненадващо е, защото Европейския съюз подкрепя участието в научните изследвания в рамкова програма 6 и в рамкова програма 7. Там имаше такива програми, насочени към изследвания в сферата на обществото. Беше постигнато много от наша гледна точка. Тези програми са пионерски. Жалко е, че не е останало много от всичко това. Ако видим третата част на предизвикателствата за обществото, участието на гражданското общество се споменава само по отношение на действията в, по отношение на климата и приобщаващите общества. Необходимо е да се подобри информираността на гражданите да се ангажират е, гражданите, да могат да възприемат иновациите, да се подобри обучението в е, сферата на науката. Обществеността има много какво да научи от учените, а оставаме с впечатлението, че обратното сякаш не е валидно. Целият опит, който сме натрупали в участието в изследвания през последните 12 години, показват, че участието на гражданското общество и в управлението е факта и нова важна парадигма в сферата на научните изследвания. Има огромен потенциал, за да допринесе за напредък. Гражданското общество участва в научно-изследователската и развойна дейност отдавна. Все повече организации на гражданското общество заявяват какви са исканията им за е, осъществяване на научни изследвания, стават партньори в е, сферата на околната среда, транспорта, социалните въпроси и други, всичко, което е свързано с е, предизвикателствата за обществото, така както са заложени в Хоризонт 2020. Имаме и трети научен сектор, който е непосредствено до традиционните места, където се осъществяват научните изследвания в публично-частните лаборатории. Гражданските организации и учените могат да създават партньорства, например в екологията, пациентски организации и прочие, прочие. Всичко това са добри новини за самата наука, защото научните изследвания разглеждат альтернативни възможности, нови насоки за научни изследвания, например екотоксикологията. Ако нямаше натиск отвън, можехме да наблегнем повече на този въпрос. Тези предизвикателства ни кара да се замислим за неща, които вземаме за даденост, например иновации, насоките на а, прогреса, укрепване на европейската индустрия. Много е важно дали участва или не гражданското общество. Така, както е важно участието на индустрията. Ние правим няколко предложения. Някои от тях влязоха в първия доклад на комисията ИТРЕ по участието на гражданското общество. В член 12 и 13 на програмата Хоризонт също се споменава този въпрос под в рамките на темата на отговорен ни и приобщаващи научни изследвания. Свързването на научно-изследователските центрове на университетите с гражданското общество също се разглеждат. Благодаря за вниманието. оратори Колеги, тъй като четем това, което е написано, няма проблем. Оставете го. Имаме го на хартия, ние ще си го допрочетем. Не бързайте така. Кристина Микелони, заместник президент на Италианската асоциация за биоземеделие. Благодаря ви за поканата. Благодаря. And thank you very much to Claudia for... Благодаря на Као, Клаудия за това, че помогна на работата ми, защото каза много неща за земеделието вече. Съвсем бързо ще говоря и по същество presented. I am the vice president of the Italian Association for Organic. Аз съм заместник президент на Асоциацията за биоземеделие. Говоря за това. Ще говоря на английски и няма да се съсредоточавам само върху Италия, а върху цяла Европа. Съвсем накратко Кои са тези предизвикателства, пред които се изправя замеделието и към кои може да допринесе замеделието по отношение на намиране на решение? Питах се да изброя най-важните. Спадане качеството на агроекосистемите е един от най-големите проблеми. Искам да ви припомня, че макар, че са малцинство земеделите, голямата част от европейските граждани живеят в селски райони, макар че нарастват градовете, пак хората в по-голямата си част живеят в селски райони. Това, което се случва в земеделието, засяга не само фермерите, а всички, които живеят там. Не само тези, които живеят там, а и тези, които се хранят с производството от земеделието. And the research and the future of agriculture is influencing not only... Така че решенията в земеделието засягат не само фермерите, а и цялото население. Не само а, като производители, като консуматори. Вторият проблем са климатичните изменения. Там замеделието може да изиграе изключително важна роля. След това имаме а, продоволствена сигурност или продоволствена несигурност, зависи от къде го гледате. След това липсата на ресурси, социална кохезия или липсата на такава и след това а, деградацията на почвите. Трябва да опазваме почвите. Ние имаме три документа, които може да свалите от веб страница да ни няма да говоря повече за това. Те са свързани с земеделието за бъдещето. Виждате е, ги на слайда пред е, себе си. Надявам се, голямата част от вас дори да ги имат. Може да ги свалите, ако ги нямате. Ако знаем кои са предизвикателствата пред Европа, ние трябва да решим какво замеделие искаме за бъдеще и кое земеделие може да се изправи пред предизвикателствата. Дали такова земеделие, което е енергоемко, водоемко, е, води до загуба на биоразнообразие, до по-лоши почви. Е, да не забравяме, че живеем а, сред природата, независимо от това дали пейзажа има економическа стойност, в повечето случаи той няма, важно е да знаем, че живейки сред него, за нас той е важен. В Бургония, вижте тук отличен пейзаж, ще произвеждат и отлични продукти а, и опазват околната среда. Говоря също и за средиземноморските зеленчуци. Там се опазва екологичната структура и се опазва здравето на гражданите. Дефиницията на екосистемни услуги, които съм взел от а, оценката на екосистемата на хилядолетието. Ние не произвеждаме само ресурси. Екосистемата предоставя и услуги, като чиста вода, а, опазване на ландшафта. И макар че определен вид земеделие предоставя услуги, то като, като количество може да предостави достатъчно храна за един добър начин на живот. И стигам сега до казаното от преждеговорившите, предизвикателството за това да имаме здрави хора, здраво население. Замеделието може да допринесе за намаляване на разходите на държавите членки за здравеопазване. Това не бива да се забравя. Още нещо. Земеделието може да допринесе и а, за спестяване на средства в а, регенерация на околната среда. И като решим кое е земеделието, което може да се изправи пред тези предизвикателства, трябва да видим какви фермери са ни необходими за това земеделие. Говорим за отлични качества в науката, върховете на науката. Науката трябва обаче да стане приложна наука посредством практически действия. Това, което ме притеснява е, че тази отлична наука може да не се забележи в земеделието. Нужни са ни земеделци, но определен вид земеделци. Примерно биоземеделците са онези, които най-добре могат да приложат една такава, един такъв вид земеделие. Европейските данни показват, че биоземеделците са по-млади, например, в сравнение с конвенционалните фермери. След това те са по-образовани, по-обучени, по-голям ценз имат, така че те могат да въвеждат новаторски подходи. И те са новатори, защото доброволно са приели да произвеждат по-ограничено и по-внимателно своите продукти на базата на превенция, а не на последващо лечение. Така че те се интересуват от новаторството. И накрая, те отговарят на търсенето. 20 милиарда е през 2010 година оборота на пазара на биопродукти. 2011 има 10% увеличение във Франция, във Франция и Италия, извинете, и Германия. За другите държави все още няма данни. Така че не само се отговаря на потребностите на хората, но и много конкурентно способно. Нека след като видим какви фермери са ни необходими, нека видим какви научни изследвания са необходими за тези фермери, за да се приложи най-добре е, новаторството на практика. Два въпроса избрах. Има повече, само два обаче съм избрала. Първото е екофункционална интензификация не само на храни, но и на екосистеми. Това е един нов подход за това да не се изчерпват природните ресурси за разширяване на тази идея. Втория пример е многообразие от полето до чинията или от чинията до полето, както искате. Идеята е да има биоразнообразие и с биоразнообразие всички други природни ресурси, един многообразен подход към храните и видовете селскостопански практики. Ако диверсифицираме от двете страни, ще спечелим. Какъв вид научни изследвания са нужни? Говори се за участието и това наистина е много важно. Това трябва да се случва в самите ферми, за да може да имаме наистина отлични резултати в науката. Без, ако не го направим, ще загубим една възможност. Този е, приобщаващ подход почива на една мрежа от центрове за новаторство и познания сред всички селски райони. научните изследвания трябва да стигат до фермерите, до хората. В земеделието новаторството не е само нов продукт или нещо ново. Много често това е комбинация от съществуващи традиционни познания с новаторски идеи. По-лесно е да говорим за новаторството в индустрията, но в земеделието това е също необходимо, макар че, говорейки за хора, конкретни, тяхното хранене и живот, трябва да бъдем много по-внимателни. Ако бях евродепутат, щях да се запитам. Как най-добре да се инвестират а, обществените средства в земеделието? И ще ви отговоря. Трябва да подкрепим многообразието. Много многообразни, висококачествени, устойчиви системи за производство. Има много системи, тя не е една. Те водят до многообразие, иначе няма да има бъдеще европейското земеделие. И отново по отношение на публичните инвестиции, земеделието, бих се опитала да видя как да подкрепя екофункционалната интензификация, където да говорим не само за патенти и публикации, а за реалност. Питахте как се измерва успеха на тези действия. Трябва да се добави нещо и за прилагането на практика. Нещо друго много важно е социалното лидерство. Иновацията не е само техническа. Ако съчетаем съществуващи познания с нови, социална иновация, организационна иновация, заедно с техническото новаторство, тогава вече ще направим огромна стъпка напред. Благодаря ви за вниманието. За 10 минути успях. На веб страницата на, на Pure Organics може да намерите различни документи и по Хоризонт 20 и по други въпроси. Благодаря, госпожо Микелони. Господин Ян Андерсен, съветник в научно-изследователския форум Копенхаген. Thank you very much. Благодаря ви много, госпожа председател. Благодаря на комисията ИТРЕ, че покани нашия форум да направи това изказване пред комисията ви. Научно-изследователския форум Копенхаген представлява учени, които се занимават с предизвикателствата пред обществото, така както са заложени в Хоризонт 2020. Нашият форум счита, че Хоризонт 2020 е визионерско предложение за Европа. Накратко искам да ви запозная с това, какво представлява нашият научно-изследователски форум Копенхаген. Това е платформа, която беше създадена от Копенхагенския университет, от Техническия университет и други по време на датското председателство. Това е платформа, където участват 600 изследователи от Европа. Те бяха поканени, за да участват в разработването на Хоризонт 2020. Имаше само <clears throat> три критерии, които бяха откроени от лични изследвания – Изследователите трябва да са от цяла Европа, от старите, от новите държави членки. Също трябва да има равноправно разпределение между мъжете и жените. На 16 януари 2012 година 80 изследователи от цяла е, Европа проведоха среща в Копенхаген Изготвиха доклад и препоръки, които са ви раздадени. Ако за това набързо ще се спра на препоръките и на заключенията, защото вие можете да намерите повече отговори в раздадения ви материал. Препоръките от форума от Копенхаген бяха представени на 1 февруари 2012 на Министерска конференция и бяха представени и пред комисията, пред други заинтересовани страни в Европа. Получи много радушен прием. Надявам се и Европейският парламент така да възприеме тези резултати от форума. Беше подчертан междудисциплинарният подход по време на форума. Европа трябва да може да се справи с предизвикателствата пред нас на базата на този многодисциплинарен подход. На този слайд виждате колко бурна беше дискусията, която беше проведена на 16 януари. Както вече споменах, имаше отделна работна група, по всяко едно от шесте предизвикателства. В сферата на здравеопазването беше подчертано, че едно от основните предизвикателства е застаряването на населението и някои сериозни заболявания, които застрашават не само нашето здраве, но и разходите за здравеопазване в Европа. през следващите 7 години в Хоризонт 2020. Ще се говори много за персонализираните лекарства. По-рано беше споменат този въпрос в направените изказвания. Трябва да се фокусираме отново в по-голяма степен върху превенцията, върху гарантиране на добро здраве през целия живот, както и да направим така, че резултатите от изследванията да допринасят по новаторския начин за растеж. В сферата на храните, някои от предизвикателствата, които бяха отбелязани, се отнася до това да има устойчиво производство, да имаме новаторски вериги, Това допълва казаното по-рано. Как да се използват а, а, земеделските площи, какви да бъдат а, а, храните, които се произвождат, връзката между превентивното а, здравеопазване и храненето, холистичната перспектива, иновации работни места. Тук а, селското стопанство се разглежда като а, важен елемент за създаването на работни места и иновации в Европа. В енергетиката а, преминаването към надежни, устойчиви, конкурентни енергийни системи а, е в основата. Трябва да имаме преразгледан план СЕТ, нов подход а, за системни мултидисциплинарни изследвания. Освен това, да има достатъчно финансиране, да има мултиплициращ ефект от използването на други фондове. Основно предизвикателство е прекомерното използване на транспорта, емисиите на парникови газове. Това е едно от основните предизвикателства в сферата на транспорта. В сферата на промените в климата. Работната група подчерта, че трябва да разглеждаме климата не само в европейски контекст, но в глобален контекст. Това е единствено верният подход. Някои от основните елементи, които бяха споменати, се отнасят до земеползването, до водоснабдяването, наблягане на биологичното многообразие и други области. Тук в работната група за обществото беше подчертано, че това, което предлага комисията, е добре а, подбрано. Важно беше, че социалните науки бяха отчетени като науки, които дават принос към развитието на европейската програма като такава. Има е нужда от отделна теория, не може да се действа както до сега, защото до сега ние само реагирахме на ситуацията, а сега би трябвало да планираме преди да възникне дадена ситуация. Нещо, което беше споменато също в тази работна група е, че гражданите не трябва да бъдат разглеждани само като потребители, но като участници в процесите. Основната препоръка от форума в Копенхаген бе, че предизвикателствата за обществото не могат да се разглеждат като изолирани едно от друга, а трябва да се разглеждат като интегрирани. Те изискват многодисциплинарен подход. Има области, в които могат да работят съвместно. Енергетика, транспорт, климат, те са тясно свързани предизвикателства и те ще спечелят от по-голямото си взаимно интегриране. Трябва да има хоризонтален подход, що се отнася до преминаването към устойчиви общества. Тези вятърни мелници показват, че е нужна устойчива система и наред с това че трябва да се въртят тези перки в една и съща посока, ако искаме да имат ефект. И в заключение, научно-изследователския форум в Копенхаген обсъди условията, отличните постижения, които са предварително условия за набирането на най-добрите учени. Освен това, това се предлага упростяване, подобряване на финансирането. Хоризонт 2020 трябва да остане максимално опростена програма. Търговете трябва да са от, открити, отворени и необходимо да се разглеждат в глобална перспектива. Необходимо е да има силна наука, това изисква участието на, на всички и на, на учените, на университетите, на политиците, на индустрията. Благодаря. 20 минути имаме, за да видим и, и въпросите, и отговорите. Първо дава думата на Ламберт, който е съавтор. Разбира се, ако иска да вземе думата няколко минути, само една-две, не повече. Много ви моля. И след това въпроси и отговори отново изключително кратки. Благодаря. Thank you. Uh, I'll I'll actually go to the last uh, speaker. very... Последния оратор. Съгласен съм, че трябва да има междудисциплинарност. Имам въпрос към вас. Смятате ли, че метода на работа на комисията е прекалено разделен по сектори и не позволява интердисциплинарност? Според мен вашия призив е такъв, че на... трябва да се структурират така призивите за подаване на проекто предложения, че да има интердисциплинарност. И сега тази нова проектопрограма разделя ли нещата на съответните сфери по дирекции на комисията, еди коя си дирекция, еди какви си проекти, и дава ли възможност за интердисциплинарност? Не трябва ли, може би, някой друг, който работи в сферата, да, бъдат, да бъде въвлечен, за да може да, да даде по-общи насоки? Благодаря. Колегата Форд. Много благодаря на всички оратори. Искам да задам въпрос на професор Шатък от Imperial College той е свързан с ЕИТ. Участват в всички инициативи за опазване на околната среда. Говори се за такива инициативи по отношение на здравеопазването. За тези пари обаче ще трябва да се състезавате с други, като ИКТ, като суровини, а, производство и ще трябва да можете от други източници да наберете 75% от средствата. Във вашата сфера, глобални и здравни приоритети, имате ли въобще някакъв шанс да наберете другите 75%, за да се а, финансирате? Благодаря. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже, пита? Господин Оди. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. По отношение на изследователската дейност всички ние имаме едно особено притеснение, именно добавената стойност за Европа. Нещо, което не винаги се вижда с просто око. И гражданското общество, всъщност, аз днес след това ще задам същия въпрос и на госпожа комисаря, но гражданското общество има ли усещането, че е, заедно ние даваме оптимално изражение и освояваме по оптимален начин е, е, средствата? И бях предложил тази идея, но сега отново повтарям, да се направи одит на трите равнища Европейски съюз, държави членки, региони, на тези три е, нива да се е, види дали не може по-добре да се координира освояването на тези средства. Може независимо да се извърши този одит от е, Европейската сметна палата, от съответните сметни палати в държавите членки, така че да вървим към европейското пространство на научно-изследователската област. Комисията ще направи такова предложение в тази насока. Аз имам усещането, че има прекалено много институции, органи, екти, не е само в рамките на стратегията 2020 година, а Европейския съюз, държавите членки и е, регионите, които чрез структурните фондове разполагат с е, средства и в тази сфера, нямате ли усещането, че е, това пространство не се нуждае от такова обвързване. Благодаря. Благодаря, господин Кели. Благодаря. Много интересни презентации. Много ви благодаря. Искам да благодаря на датското председателство за това, че събра 600 изследователи от цяла Европа на едно място. Отлична инициатива. Трябва да включваме основните експерти още от самото начало. Говорим за много пари тук. Нещата трябва да са точни и ясни. Говори се за интердисциплинарност. Това е много важно. И за това искам да Говоря за здравето и най-вече превенцията, ролята на земеделието също така по-специално за насърчаване на здравословен начин на живот. Искам да разбера дали имате повече информация по този въпрос, защото смятам, че това е ключов аспект. Трябва да се опитаме да насърчаваме също така потребяването на повече храни от Европейския съюз, а не от трети страни. Защото най-добрата проследимост е в Европейския съюз. И това не бива да се забравя отвъд научните изследвания, за да направим така, че да имаме самозадоволяване в Европейския съюз има трети страни, които не можем да наблюдаваме по същия начин, по който наблюдаваме нашето производство. Още нещо. Морските изследвания. Имаше преди няколко седмици тук една изложба, която показваше потенциала на морето и този потенциал, който до сега не е използван. Имаме тук една отлична възможност да се възползваме от морето и по отношение и на храните и в други сфери. Много можем да направим в сферата на научните изследвания, продуктите, създаване на работни места и замеделието и а, използването на морето. Благодаря. Има ли други изказвания? Остават 10 на 12 минути. Ще дам на всеки думата да отговори. и две минути на колегата Матиас, която да направи заключение. Започваме с господин Шатък. А, так, само две минути, много ви моля. Благодаря. Искам да отговоря първо на въпроса за това дали един такъв модел, като този, който се използва за климатичните изменения, може да се приложи към част от здравните проблеми и а, болестите, свързани с бедността. Моделът е добър. А, смятам, че ще бъде голямо предизвикателство сега 75% от средствата да бъдат намерени. Може би 50% бихме могли да намерим с общи съвместни предложения за финансиране. Това според мен би било възможно и би било привлекателно. А, това подчертава също така фрагментираното естество на научните изследвания в а, сферата на заболяванията, свързани с бедността а, в Европейския съюз. И на ниво нации, и на ниво европейски програми. На международно ниво може да се види това. Европа много често на международно ниво няма достатъчно силен глас, що се отнася до различните заболявания, свързани с бедността в международни форуми, защото е много трудно да се идентифицира отделен фокус. Това са различни дисциплини и няма обща такава в европейската рамка. Тук е необходимо повече внимание, според мен, за насърчаване на отличност качество на европейско и най-вече международно ниво в сферата на здравеопазването. И накрая искам да подчертая постоянната потребност от обучение. Имаме нужда от ново поколение научни изследователи, които да могат да работят по болестите, свързани или проистичащи от бедността. Не е достатъчно само да се инвестира в схеми за придобиване на докторски степени, иначе ще имаме цяло поколение учени, които нямат никаква кариерна сигурност. Затова е изключително важно също така да се постави ударението върху кариерното развитие, за да не създаваме а, само някаква схема за обучение. Хората 10-15 години отделят за това учене и оттам насетне няма нищо, нямат никакви възможности за кариерно развитие. Благодаря, давам думата на госпожа Нойбал. Mm-hmm. Uh, Ще започна от въпроса, поставен от господин Оди. Той ни навежда на размисъл за иновациите. Какво тълкуване, какво разбиране имаме днес за иновациите? Имаме склонност, когато чуем да се казва иновации, че става дума за висши технологии, за високотехнологични продукти, а не за обикновени продукти. Става дума също за засилване на защитата на интелектуалната собственост, за осигуряване на достъп до резултатите, освен това, как могат да се използват тези иновации от а, маргинализираните слави от населението и дали иновациите могат да се реализират по-скоро на глобално, отколкото на местно ниво. По-добре да се мисли за местното ниво, за децентрализираното управление в Хоризонт 2020 за мен нещо, което намирам за ново е как се съчетават високорисковите изследвания и иновациите. Тук възникват много въпроси. Ако видим какво се казва в едно от една от публикациите на холандски изследователи по един изключително опасен вирус. Имаме много талантливи изследователи, но какво да направим с резултатите от техните изследвания? Ние трябва да видим какво е мястото на гражданското общество и на индустрията. И тук забелязваме силен дисбаланс. Има силен фокус върху частното публичното участие, а не от ангажирането на гражданското общество. На следващо място въпрос е как дефинираме високите научни постижения. Във Франция се обсъжда въпроса какви критерии могат да се използват, за да считаме дадено изследване за такова от високо качество. Всичко това трябва да се има предвид. Grazie a lei. La parola ora Claudia a Cristina Micheloni. Cristina Micheloni. Grazie. Thanks. I would like to comment on three issues. Те коментирам по три въпроса. Започвам с последния. За връзката между производството на храни, здравеопазване, земеделие и по-европейско производство а, на храни, но и на фуражи, между другото, трябва да го добавя, защото е много по-сложно, ако щете дори вече да имаме европейски фуражи за нашите животни. Различните видове земеделие е една отлична възможност да се заемат райони, които са били маргинализирани от интензивното земеделие което ще допринесе за повече производство на храни за местни потребности, както и на фураж, както и да се възобновят различните маргинализирани селски райони, които са били маргинализирани от интензивното конкурентно земеделие. След това ефик ефективността на ползването на европейските фондове на всички нива. Наистина е обезпокоително. Има различни опите, например Еранет и нейните а, призиви Core Organic 1 и 2. Те се опитват да съберат познанията, да оптимизират разходите, не само да умножават структурите. Смятаме, че има възможност за усъвършенстване но действия вече се предприемат. Новото ОСП от 2013 на сетна, то ще бъде много важно. Там за земеделието трябва да се покаже техническото ниво на искането за финансиране. Има място, т.е. много място за приложна наука. И може да се съчетава хоризонта с новата ОСП. Много средства могат да бъдат разходвани по-добре. Регионалните разходи ни спадат, националните. Може би трябва да има повече призиви за подаване предложения за проекти. И накрая интердисциплинарността. Не говорих за това, но много важно в две сфери да се развива науката. Проблема с интердисциплинарността е най-вече у научните институти. Те не са свикнали да работят интердисциплинарно, така че проблема не е в Европейската комисия, а в научните институти. Благодаря ви, казва председателката. Последен оратор е, Андерсен. Благодаря. Продължение на казаното. Без да съм експерт в областта, мога да кажа, че Европа е в състояние да произвежда храната, която е необходима за изхранване на населението на Европа. Но е необходимо да се направи задълбочено проучване, как да преодолеем ограниченията в добивите, които получаваме, също да вземем предвид здравословните храни. Беше поставен въпрос и за морските изследвания. Беше поставен и въпрос за това дали комисията Go. I would uh, have uh, given you... да развива многодисциплинарния подход. Мисля, че това, което беше формулирано от комисията в Хоризонт 2020, в отговор на отправените им препоръки, показва силен ангажимент да се прилага мултидисциплинарността. Мултидисциплинарността трябва да бъде дефинирана по-ясно, защото има различни типове има и някои пречки. Причината, поради която има такава изолация между сектори, е, че има експерти, които са в, посветени на определени сектори. Може би трябва да се представят проекти по нов начин, като се отчитат предизвикателствата или пък резултатите, които се търсят. Но основното ми безпокойство не е Европейската комисия, ако се екстен... екстернализира всичко това. Услугите, ако бъдат реализирани извън комисията, може да се стигне до нови правила и разпоредби, което ще направи кошмарно подготвянето и представянето на научно-изследователски проекти. Надявам се, че комисията ще се вслуша в нашите препоръки и ще намери нови начини за разрешаване на проблемите. Ние предлагаме на комисията своята помощ, за намирането на нови модели. Благодаря и за последната ви идея и сега давам думата на колегата Матия, с която да обобщи. Искам да благодаря на всички, както и на преводачите, а, от които ще се възползваме още няколко секунди, за което се извинявам. А, изключително различни бяха двата панела. Явно гражданско общество и отлични качества. Е, трябва да приближаваме тези две теми. Госпожо Матиас, имате думата. Много благодаря. По изключение ще говоря на английски, за да бъде максимално бързо. Благодаря на всички поканени. Много от сложни въпроси повдигнаха те. Много беше интересно. Ще продължим дебатът. Четирите презентации. представиха четири основни въпроса, които са неизбежни в нашите дебати за Хоризонт 2020. Първият, и макар, че започнахме от здравоопазването, та първият е свързан с това, как може да се справим с факта, че имаме здравни проблеми, които се опитваме да разрешим и трябва да преориентираме работата си, за да се справяме и с новите проблеми. Имаме нужда от последователност и приемственост и да отговорим на новите проблеми, пред които сме изправени поради новите обстоятелства, в които живеем. Трябва да вземем предвид старото, т.е. нерешените проблеми, новите проблеми и онези, които си мислихме, че не са проблеми, но са проблеми все още. Например, спин, туберкулоза. Са изключително важни. Благодаря ви, че повдигнахте този въпрос, защото ние трябва да се изправим пред този въпрос. Не може да си затваряме очите и да търсим нови проблеми и да забравяме предишните. Приемственост много е важна. Втория важен въпрос бе повдигнат от Ной Бауър. Повдигнатото в Хоризонт 20 година е в една парадигма, important during the 90s, but is not as е била важна през 90-те, но вече не е. We are taking it as a basis. The, the, the paradigm of the public... Парадигмата за публичното разбиране на науката. Модела на дефицита. Гражданите, неправителствените организации нямат нищо общо с науката, само получават. Още две парадигми след това бяха разработени. За обществените заявки на науката, защото това не е достатъчно. Ако се занимаваме с предизвикателствата пред обществото, трябва да се занимаваме и с обществото. And those who are involved and those to whom we want to in terms... Трябва да отговорим на проблемите. Това е основната ни цел. Проблемите на обществото и на гражданите трябва да бъдат разрешени. Не можем да забравяме тези измерения. Третият въпрос, който бе повдигнат от изказването на Кристина Микелони, е много сложен. Тя говореше по него, докато говореше за земеделие. питаше, кое, кое би било добра инвестиция в земеделието? Това е трансверсален въпрос, бих казала аз. Кое е една добра инвестиция, когато говорим за публични инвестиции, независимо от какво предизвикателство се занимаваме? Трябва да отговорим на този въпрос. Защото в крайна сметка това е въпроса. И накрая, и във връзка с този сложен въпрос, смятам, че повдигнатият от Ян Андерсен също е пряко свързан. Ако говорим за публични инвестиции, публични средства, интердисциплинарност с а, сложни обществени предизвикателства, не можем да бъркаме упростяването с намаляване на сложността на обществото. Това е една опасност, която не бива да позволяваме да ни попречи. Благодаря ви. Още много работа предстои. Съжалявам, че така кратко говорих и че се намали времето за изказванията. Въпросите, които повинахте, бяха много интересни. Надявам се да може да продължим с тези дебати. Благодаря на колегите, които бяха тук и зададаха много интересни въпроси, за, както и идеи. Благодаря на всички от мен, на експертите най-вече и на колегите също така. И разбира се, както знаете, продължаваме в 3 часа.